Уважаеми колеги, предлагам да започнем работа. Моля всички да седнат и ще започна с някои бележки по дневния ред. Поради това, че дневният ни ред е доста натоварен, госпожа Цимер помоли да не разглеждаме предложенията за измененията по нейния доклад за въздействието на економическата криза върху равенството между половете, точка 6, но а, гласуването остава. Госпожа Штайнрюк помоли във връзка с нейното становище. Това е точка 20 от дневния ред. Тя помоли да тази точка да стане 16а. А разглеждането на измененията по доклада на Дейвид Картер. Искам да кажа, че 19-та точка от дневния ред я отлагаме. Точка 21. Това е доклада Болан за доброволческия корпус за хуманитарна помощ и този доклад го изтегляме за днес преди обяд. Той ще бъде точка 13а. На заседанието си координаторите беше обсъден докладът МАН, той е транспортен доклад, доклад и беше включен в днешния дневен ред. Той ще бъде точка 21А докладът от Комисията по транспорта. Гласуването по доклада за демографските статистики се превръща от точка 29 в нашия дневния ред в точка от някой следващ дневен ред. А, сега точка втора, съобщение на председателя. Първо да ви кажа, че след заседанието ще имаме възможност в така една по-уютна обстановка да отпразнуваме настъпването на новата година. Надявам се, че ще бъдем по-многочислени, отколкото в момента. Освен това сме помолили комисията по правни въпроси да проучи дали можем да се обърнем към Европейския съд за условията, при които комисията ни предостави последния доклад за ОРС. По този въпрос трябва да ви кажа, че правната комисия вчера се произнесе е, по въпроса и ни подкрепи, че можем да подадем жалба в Европейския съд. Третото ми съобщение за становището на колегата Стефан Юс за Конституционната комисия, Комисията по конституционни въпроси. Докладът на тази комисия ще бъде на разположение едва в средата на февруари, т.е. измененията по доклада ЮСТ които, чието крайен срок беше 20 февруари, сега се превръща в 25 февруари, 12 часа на обяд, за да имат възможност колегите да се запознаят и с докладите на АВКО. Следваща точка, за да ви кажа колко е важна тази парламентарна седмица. т.е. колко е важна парламентарната седмица от следващия понеделник до 31 януари седмица, в която ще играем важна роля като комисия и то в сътрудничество с економическата комисия и комисията по парични въпроси на заседанието, което ние ще председателстваме във вторник след обяд, ще се обсъщат две теми – заетостта на младите хора и социално въздействие на адаптационните програми. И последно съобщение на председателя. Нашето заседание, както винаги, се излъчва пряко по интернет. Сега точка трета е, от дневния ред. Давам думата на колегата Стивън Хюс, за да ни въведе в предложенията за компромиси по неговия доклад за здравето на работното място а, и рисковете, свързани с наличието на азбест. Господин докладчик, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка и други колеги, които работиха в тясно сътрудничество с мен по тази тема. Специално благодаря Джордж Бекър, господин Дали, които са докладчици в Сянка от други групи. Работихме много усърдно, за да формулираме 18 компромисни изменения, когато за последен път се срещахме, аз ви запознах с тези компромисни изменения и приканих докладчиците в сянка и всички колеги да внесат допълнителни бележки. Получих такива и успяхме да уточним компромисите, да ги подобрим. Няма да се спирам върху всички компромисни изменения. Вие имате възможност да се запознаете с тях, но за мен са най-важните компромиси G и H. H. Става дума за възможния график на програмата за премахване на асбеста от Европейския съюз. И ние изискваме да се извърши оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите и възможността до 2020 година да бъде премахнат целият азбест. И с а, крайната цел до 2032 година да няма вече никакъв асбест в Европейския съюз. Според мен ключовото изменение е препоръката всички държави членки да създадат регистри на азбеста. Изключително е важно да има тази информация, за да може да се организира добре премахването на азбеста, а също така да може да се осигури надлежна защита на работниците, изложени на азбеста. Това са работници, които са взети с поддръжка на сградите или премахване на азбесто сгради. Имаше много изменения, които бях първоначално внесени, допълнително бяха внесени също така много съвместни изменения от е, господата Жорж Бак, Карим Дели и се надявам също така, че и другите политически групи ще подкрепят доклада. Не мога да съглася с, с измененията на колегите Халмар и Биати. Те искат да се заличи по-голямата част от доклада, нещо, което естествено не мога да подкрепя. Обаче мога да подкрепя много от измененията, внесени от господата Занони Каспукас и Джордж Бак. Искам да им благодаря за техния принос, изразен чрез техните изменения. Искам да се спра върху един аспект, засегнат от господин Кларк по време на последното ни заседание и знам, че господин Хелман споделя това становище. Ставаше дума за хризолита и белия азбест, които пре които не представляват риск. И аз разпространих информация сред колегите, която е публикувана от Британското дружество за защита на здравето. Също така запознах се с регламента Рича. Получихме също така много полезен отговор от Европейската комисия. Се надявам, че всички колеги се запознаха с тази информация. Надявам се, че в комисията можем да разпространим а тази информация Европейската комисия не успя да отговори миналия път, но сега предостави много ясен отговор и според тях хризолита и белия азбест е изключително опасен канцероген и предизвиква широк спектър от ракови заболявания. Този дебат започна преди 15-20 години, преди още да се въведе общоевропейска забрана за пускане на пазар използване на спеста. Едва ли трябва да казвам нещо повече като уводно слово и очаквам колегите да се изкажат. Благодаря. Госпожа Дели, благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да поздравя докладчика за много висококачественото сътрудничество с докладчиците в Сянка. Много се радвам, че идеята за рисковете за здравето, предизвиквани от азбеста, привлича все повече внимание и има много азбеста в публични, частни сгради, жилищни сгради, в транспортни съоръжения, в водопроводите. И смятам, че е важно да се посочи, че много често работещите и изложените на опасност от азбест не са информирани, особено тези, които се занимават с поддръжка на сградите. Има много работещи, които изобщо не знаят, че има азбест в съответната сграда. И ние трябва да застъпим много ясно този аспект в доклада и точно това е направено. Отговорът на Европейската комисия е всъщност препоръка към държавите членки да създадат регистри на асбеста, така че работници да могат да са наясно с това и да може да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд. Ние сме съгласни с Европейската комисия, че е необходимо да се създадат национални и европейски европейски групи, които да проучват проблемите свързани с азбеста и заплахите за унези, които най-много са изложени на въздействието на азбеста, тъй като работят в, условия, в подобни условия. Смятам, че е добра идея е да има директива, която задава минимални задължителни стандарти за професионално обучение на работещите в строителството поддръжката, а също така и в обектите, които преработват азбест. Това бяха положителните страни. Сега по-малко положителните страни. Смятам, че независимо от анализа на последиците на азбеста за здравето, не всички политически групи са убедени, че ако наистина искаме да спасим живота на хората, то трябва да имаме задължително за изпълнение законодателство и то максимално бързо то трябва да влезе в сила. Така че, госпожо председател, нямаме мнозинство подкрепящо регистър, задължителен регистър за азбеста. Изключително е важно да има такива регистри, да бъдат публикувани и трябва да има много бързи планове за премахване на азбеста. Също така не се обръща достатъчно внимание на излагането на риска от вдишване на азбестови влакна. Искам да ви помоля утре да подкрепите при гласуването изменение 55, което е много важно за мен, което изисква да има изрично разграничаване на трошливи и нетрошливия азбест. И изменение 97, то също е важно за мен. То засилва изискванията за оценка и анализ на всички продукти, които ще се използват за замесване на азбеста. Не може да се замесва с с вещества, които след 10-15 години ще се окажат евентуално по-опасни за здравето, отколкото дори азбеста. Благодаря сега Роджер Хелмер и след това Жорж Пакън. Благодаря ви, госпожо председател. И аз също бих искал да изкажа благодарности към докладчика. Много се радвам, че той подчертава необходимостта от надлежна оценка на въздействието преди да се предприема действия по премахване на асбеста. Както той правилно посочи, основният аспект в този дебат е дали белият азбест или хризолита трябва да се разглежда по същия начин и дали той е свързан с същите рискове, каквито носят синя и кафяви азбеста. Така че въпросът е дали белият азбест трябва да бъде разглеждан по същия начин. Аз се чувствам длъжен да гласувам срещу много изменения, които сами по себе си изглеждат разумни, но те не разграничават тези два вида азбест. Имаме научни съобщения и научни данни, които изразят несъгласие, например доклада Мелдръм на британското правителство, в което се посочва, че няма сериозни рискове от бели азбест или скорошен доклад на британското правителство през 2006 година, в което се съдържа хистограма показваща изключително висок риск от синия и кафяв азбест, но почти нулев риск от белия азбест. Имам един нов доклад, който в момента се публикува в специализираното издание, посветено на токсикологията. Взех със себе си 20 екземпляра от този документ, 64 страници обем на този документ и ще оставя тези документи на изхода на залата, за да могат желащи да се познаят. Бих искал само да ви кажа за какво става дума. Хризолитът се разпада от под влиянието на киселината и токсикологичните токсикологичните изследвания показват, че хризолита не предизвиква фиброгенен, фиброгенна реакция. Този доклад е изготвен от експерти от Европейския съюз, Америка, Швейцария, Канада и Мексико посочва, че няма сериозен риск от белия азбест. Надявам се, че колегите ще отчитат това. Изниква интересния въпрос. Защо има много доклади, които посочват, че няма риск от белия азбест има доклади, които посочват, че има риск? Моят колега Дерек Кларк привлече вниманието към доклада от 1997 година на професор Джулиан Питърс. Там се прави абсурдна статистическа грешка, която води до Извод е, че 90% от използвания азбест е бял азбест и следователно 90% от раковите заболявания се дължат на белия азбест. Мисля, че от тогава е имало два фактора за демонизиране на белия азбест. Вие говорите за компромисните изменения. Ние в момента обсъждам компромисните изменения. Да, но аз обяснявам Затова ще съкратя своето изказване и ви благодаря за учтивата намеса. Искам да кажа, че аз съм много загрижен, че има много мащабно лабиране от а, името на американските юристи и други юристи. А, този натиск всъщност според мен е много важен фактор. И няма разграничаване в този доклад няма достатъчно разграничен между различните видове азбест, някои от които са много токсични, а другите не са. И за това съм срещу тези изменения, в които не се разглежда такова разграничаване и подкрепям и моля за подкрепа у нези колеги, които са за един рационален и балансиран подход. Благодаря, Джордж Бек и след това Филип Биния. Благодаря ви, госпожо председател. Още в самото начало искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа. Мисля, че той от самото начало потърси контакт с докладчиците в сянка и показа готовност за компромиси. Смятам, че не е необходимо да подчертавам вниманието, е, значението на това досие. Това е доклад по собствена инициатива и трябва да проявим достатъчно кораж в него. Мисля, че го направихме в компромисите на всички или почти всички политически групи влязоха такива смели неща. Например, за оценката на въздействието, за регистрацията, за плановете за действие до 2020 година. Особено е важно да се подчертае пионерската роля на Европейския съюз по отношение на обучението на работещите, стандартите за квалификационните стандарти и прочие. Мисля, че а, сме поставили достатъчно конкретни изисквания към комисията и държавите членки, така че смятам, че докладът е много добър и е плод на добро сътрудничество. Благодаря. Мерси, Фил Беньо. Благодаря, Фил Беньо. Да, благодаря. Първо и искам да благодаря на докладчика за това, което беше направено, за да се постигнат компромисни изменения чрез съгласувания действия. Той работеше много усърдно по това. Да, проблемът с Беста е важен и има вече натрупана добра практика в сферата на безопасните и здравословни условия на труд. Радвам се, че Текстът е насочен практически изцяло към добри практики, обучение и също така призова Европейската комисия да подпомогне компетентните органи на държавите членки да приложи сега действащото достатъчно добро законодателство, което съществува вече и защитава работниците и обществеността като цяло. Не подкрепям изискването за пълно премахване и отстраняване на азбеста и положих съответните усилия в компромисните изменения. Както ние знаем, че азбестът е забранено вещество и той съдържа в регламента РИЧ и нов азбест не се внася в Европа и сигурно не се позволява да се използва в сгради. Обаче все още има много азбест в вече построени сгради и Част от този азбест представлява сериозна заплаха за здравето поради разположението си и конкретния си вид. В други случаи азбестът не представлява такава заплаха, защото в селскостопанския сектор, например, азбестът се използва или при изграждане на складове или при покриви, или по-скоро се използва и не представлява сериозна заплаха за здравето. Затова предлагам плановете за управление и оценката на риска и оценката на въздействие да посочват къде се намира азбеста и какво е най-добре да се направи, защото понякога по-добрата мярка е да не се премахва азбеста и да не бъдат изложени работниците на риск от азбест. Трябва да се прецени кога и къде трябва да се премахне азбеста и когато такова решение е взе, то да бъде направено своевременно и по безопасен начин. Не подкрепям компромис Л, призоваваща за ново законодателство. Смятам, че сега действащото законодателство е достатъчно и по-скоро трябва да средоточим върху надлежното му изпълнение. Текстът съдържа подобни формулировки в други свои части. Що се отнася до хризотила, то бих призовал настойчиво у нези колеги, които, както и аз, са объркани от твърде противоречивите научни гледни точки. Лично аз не искам да заемам страна в този дебат. Смятам, че много време ще трябва да мине да се реши този проблем. Така че призвам онези, които не са убедени нито от едната, нито другата гледна точка на експертите, просто да се въздържат, когато гласуваме по тези въпроси. Благодаря ви. Мисля, че Европейската комисия е представена тук. Дали бихте могли на кратко да се изкажете? Ще се изкажете ли? Да, заповядайте. Да, благодаря ви. Да, да, нашият, е, нашето виждане вече е изложено. Мисля, че ако стигнем до заключението, че трябва да има корекции от гледна точка на научната обосновка, ще го направим. Но за сега класификацията е в правомощията на Генерална дирекция околна среда и предприятия, така че ние а, спазваме класификацията, която съществува в момента, но мисля, че законодателството за момента а, трябва да бъде спазвано, без да се а, поставя допълнително под въпрос. Благодаря. Докладчика, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на изказалите се колеги. Аз а, съм. Аз подкрепям Поправки 35 и 57. Благодаря на господин Бак. Не мога да подкрепя компромис Ел, въпреки че направихме много усилия да се стигне до споразумение тук, но като че ли не успяхме. По отношение на хризотила в азбеста, това е един а, възглед, който се подкрепя от а, мълцинството. А, Хризотила и азбеста са доказано канцерогенни, именно за това има и забрана за използването на азбеста в рамките на Европейския съюз. Роджер казва, че трябва да се направи разлика между двете категории азбест. Не го правим, но именно по тази причина няма пълна забрана за използването на азбест. И нека да повторя, че белият азбест е канцерогенен. Така че нека да следваме научния консенсус, който е постигнат по въпроса и той е пълен. Това е всичко, госпожо председател, от мене и ще продължим да обсъждаме проблема и утре сутринта. Благодаря много. Председателя, да, утре предстои гласуване по темата Азбест. в пленарна зала гласуването предстои през февруари. така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Нека да разгледаме 29-те компромисни поправки, предложени по доклада за корпоративна социална отговорност, насърчаване на интереса на обществото и действия насочени за постигане на устойчиво приобщаващо възстановяване. Ние вече сме излезли с своето виждане по доклада, успорено представен по тази тема от комисията. Така че получихме на 18 декември становището на правната комисия. То е включено в доклада на господин Хауит. Естествено, правната комисия изготвя и друг доклад, успоредно с настоящия. като се вземе предвид това, че по тази проблематика работим съвместно с правната комисия, се позоваваме и на прецеденти, които ни дават възможност да приемаме поправки, предложени и от членове на двете комисии. В последствие, след гласуването, ще уредим евентуално възникнали разногласия. Получихме изиск... и искания за това някои поправки да не бъдат допуснати. Това не означава, че няма отново да възникнат разногласия по, по доклада на господин Балдазаре, но това ще обсъдим в последствие. Нека да дам сега думата на нашия докладчик, който ще представи тези 29 компромисни поправки, които са разработени на базата на предишните предложения. Дам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Нека да кажа, че преговорите на първия етап в Европейския парламент с правната комисия не бяха лесни. Наистина постигнахме споразумение. На господин Балдазаре, моя съдокладчик, искам да кажа, че оценявам сътрудничеството и съм се сигурен, че ще изготвим в резултат на това сътрудничество един по-качествен текст, който да представим на парламента. Както вече казах, днес ще поговорим и за компромисите, но за всички, които са следили дебата на различни етапи, нека да кажа, че компромисите са качествени. Имаме, разбира се, и някои въпроси, но аз ще ги подкрепа без да а, оспорвам а, становищата. А второ, ние сме на по-различно становище, защото различните заинтересовани лица на европейско ниво а, превърнаха въпроса в бойно поле за твърде крайни виждания. Вижданията се поляризираха, но ние имаме добро сътрудничество с различните заинтересовани страни, слушваме и тях и, комисията и те би трябвало да проявят уважение към нашето, нашите становища. В крайна сметка това е атмосферата, в която трябва да се водят разговорите. Искам да благодаря на всички. Трето, има и друго становище по корпоративно социална отговорност, което не е поляризирано и че в крайна сметка бизнеса трябва да работи в интереса на обществото. В това отношение имаме консенсус и подкрепа от страна на бизнеса, от страна на всички евро... заинтересовани страни и от страна на Европейската комисия. Така че е важно да а, отразим този консенсус в нашите документи. Както вече казах, от страна на бизнеса, чуваме и нови гласове и трябва да сме наясно, че парламента няма защо да изобретява нови правила по отношение на корпоративна социална отговорност, а просто да следва основните насоки, по които работи бизнеса и да ги стимулираме, да ги прилагаме, да даваме възможност те да бъдат прилагани на практика. Така че в дебатите, които предстоят по корпоративна социална отговорност, аз имах честа да ви представлявам и се надявам, че парламентът ще поеме този подход, като подкрепи по време на гласуването текстовете следващата седмица. Що се отнася до компромиса? Проведохме вечерно заседание в Страсбург и вероятно знаете, че в рамките на политическите групи стигнахме до подкрепата на виждането, че няма да поставяме разграничение между това виждане и доброволчеството. Ще насочим усилията към изграждането на консенсус, на подкрепа за корпоративна социална отговорност. Именно за това и гласувахме вечерта компромисните становища на докладчиците Сянка предложихме същия подход и много се радвам, госпожо председател, на 29, по 29-те компромисни предложения постигнахме консенсус. Така че, моля да видите, да чуете всичко това защото наистина успяхме да постигнем компромис. По отношение на конкретните предложения, няма да ги очертавам всичките, ще наблегна само най-важните. Господин Ман не е тук, но той иска да подчертаем филантропията и това, че тя не бива да бъде задължителна. Филантропията не е корпоративна социална отговорност и затова не е необходимо тя изобщо да бъде поставена в графата задължителност. Именно затова а, съм я включил в а, компромисното а, компромисната поправка. А, по отношение на поправките, тук виждаме различните европейски а, становища, но това би трябвало да стане принципа в рамките на Европейския съюз. Все още не сме постигнали тази цел, но би било добре да я посочим в компромиса. В компромис Д някои от колегите искаха да се изрази по-положително отношение към дружествата, които отговориха вече на тези призиви и да се привлече вниманието към обстоятелството, че много все още не са го направили. Много дружества все още не са го направили. В компромис е по въпросът за увеличаването на дела на тази дейност и това беше голяма тема, когато обсъждахме тази проблематика се мисли за а, движещите сили на този процес. Променихме малко формулировката, но така или иначе списъкът си, е, си остава с добро качество. В компромис F е един а, от колегите искаше стандарта ISO 26000 да бъде включен, което а, не е а, в дефиницията, защото това не е световен стандарт така че това е по компромис F. По компромис G латинско а, изборяваме редица социални мерки, които биха могли да, предприят, да бъдат предприяти от бизнеса а, по линия на корпоративната социална отговорност. А, и тук става дума за научно-изследователска дейност. Не искам да повтарям вече казаното по тази тема, но вместо да кажем, че корпоративната социална отговорност е хубаво нещо и да го повтаряме постоянно, би било добре да направим разграничението тук. В компромиса става дума за това, че а, заинтересованите страни трябва да бъдат справедливи, трябва да има баланс. Бизнесът трябва да се ръководи от съответната методика, от принципите за корпоративна социална отговорност. По компромис ХАШ латинско, както и компромис И латинско, отново се споменават устойчивите бизнес модели много колеги искаха конкретно да се споменат хората с увреждания тук в този конкретен компромис. В компромис Йод имаше а, спор с а, НП как да се споменават подизпълнителите. Подизпълнителите често пъти се цитират като един от проблемите в условията на економическата криза, като един от проблемите, който е свързан а, с нея. Но така или иначе колегите от НП имат а, някои възражения тук и това а, тук а, извадихме препратката към економическата криза, без да изваждаме а, препратката към подизпълнителите. Много фирми в моята родина Ирландия чрез, чрез стратегията за корпоративна и социална отговорност, наистина плащат надници, които все пак дават възможност на работещите да живеят от тях, но разбира се, практиката е разнообразна в различните държави. Имаше някои противоречия тук. А, според мен е абзаца свързан с пенсионните права и неплащането на пенсионни осигуровки а, има отношение към доверието между работници и работодатели. Този абзац би трябвало отново да бъде върнат, макар че имаше а, изказвания, че това се отнася до някои държави членки, но не до всички. В крайна сметка пенсионните системи в различните държави са различни. В компромис Н подчертаваме още веднъж вза... взаимовръзката с новополагащите принципи, които са конкретни и се прилагат на международно ниво. Филип Делон, както и някои депутати от НП, помогнаха този компромисен вариант да бъде договорен и те дадоха своята подкрепа от Йордания преди няколко дни. така че този текст е основният момент в компромис. Компромисен О. Що се отнася до компромис Q, ще помоля Европейската комисия да направи оценка на националните а, планове за действие, спазването на човешките права и а, това естествено ще бъде посрещнато с благодарност. Прави се препратка към рамковото споразумение, което е на разделна част от работата на нашата комисия. Бихме искали Европейската комисия да подчертае пред социалните партньори, че има ново рамково споразумение. Европейската комисия. Не би трябвало да седи и да чака нещата да се случват от само себе си, а да вземе по-активна роля. Извинявам се, че трябва да го кажа. Има редица колеги, които се притесняват, че колективно социална отговорност може би ще се намеси в колективното договаряне, но Именно в компромисите тези пунктове са засегнати и те остават спорни. Има много колеги, включително и аз в тази група, които много биха искали да подкрепят доброволчеството на работниците в рамките на корпоративната социална отговорност. Смятам, че тук трябва да се спомена и принципа на солидарност. Тези понятия са обединени в компромис ВФАО и са засегнати в доклада. По отношение на обществените поръчки имаше колеги, които считат, че не трябва предварително да предрешаваме гласуването. Никога не съм правил такива опити. да обвържа обществените поръчки с корпоративната социална отговорност. тук обаче остават някои притеснения по отношение на социалната, социално устойчивите инвестиции се прави препратка към принципите на ООН. Това е глобалната корпоративна социална отговорност, която всъщност е и причината да се занимаваме с този въпрос и въпроса за прозрачността. Но Нека да кажа, всичко това се поставя в контекста на международните стандарти и по-конкретно международните финансови и аудиторски стандарти. В крайна сметка става въпрос за конкурентноспособността на европейската промишленост. В поправка два пъти А говорим за диалога. И тук отново имаше спорни промени, по които беше постигнато споразумение, беше постигнат компромис. В а, два пъти Б става въпрос за конвергенцията, въпрос, който според мен е много важен. Това е също една от инициативите тук не става дума за хармонизация, а за конвергенция. Така или иначе, колегите считат, че трябва да има повече гъвкавост и а, това виждане е отразено в постигнатото споразумение. И накрая, госпожо председател, ние се занимаваме с въпросите на обучението, образованието, отново във връзка с различните а, схеми а, за подкрепа на предприемачеството, а, не най-вече в училищата, които предоставят подготовка в това отношение, а в контекста на общото образование и уменията, свързани с управ... стопанското управление, които се развиват в хода на цялостното образование. Така че взехме предвид различни виждания и позволите, позволете да кажа нещо по отношение на процедурата, госпожо председател. Зная, че в секретарията все още се работи по тези въпроси, но е много важно мненията в този доклад да бъдат ясно а, разграничение, да е ясно кои са вижданията на какво са, се казва вижданията на секретарията, кои са нашите виждания. Текстът е много плътен а, и искам да благодаря за подкрепата на секретарията и а, ако е възможно това да стане още днес. А второ, по отношение на насоките на ОИСР, а, искам да разясним в рамките на в, хода на разговорите с комисията как стоят нещата. Все още не сме достигнали края на процеса, за което се извинявам. Надявам се да приключим до крайния срок, който изтича днес. Благодаря ви за това, че ми слушахте. Okay, je vais donner la Ори. Добре, в такъв случай първо ще дам думата на господин Ори за начина, да каже за начина по който изглеждат становищата на другите комисии. Има а, примерен списък за гласуване, съдържащ а, предложенията за изменения, но компромисите все още не са включени, тъй че трябва да преработим списъка за гласуване. Нещо, което вероятно ще стане още до до вечера, за да имаме утре истински списък за гласуване. В това отношение разчитам, разбира се, и на помощта на самия докладчик. Господин Ори. И след това госпожа Ясновицка. Bulan úr egy... Благодаря, госпожо председател. Аз съм, така да се каже, пощаджията на пощальона на комисията АФЕТ. Говоря и от името на господин Болан, който в момента не може да присъства, понеже е в чужбина. Всичко, което мога да кажа от името на ЕНП и на докладчика в Сянка е, че сме доволни, истински доволни от подхода на нашия докладчик. Господин Болан много активно успя да участва в изготвянето на този доклад и трябва да ви кажа, че ЕНП подкрепя всички предложени компромиси. Благодаря за подкрепата. E, благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика за конструктивната работа, но тъй като инициативата за корпоративна социална отговорност започна от предприятията, от работодателите и започна да се прилага все по-често в Европа, все по-широко в Европа и е нещо, което се очаква в Европа във времената на криза, аз смятам, че моите изменения, или по-скоро моето изменение, свързано с подготовката на съответните разпоредби с участието на социалните партньори, не е било прието. Докладчикът иска законодателство да налага определени решения. Опасявам се, че ако налагаме решения, то тогава ние ще обесърчим всички онези, които все още не участват в корпоративната социална отговорност. Според мен, ако това е инициатива на работодателите, на дружествата, то тогава те ще поемат отговорност и те ще носят отговорност за предлагането на решение. Затова наистина съжалявам, че тази част от моето изменение не е била включена в компромисното изменение. Но благодаря ви за това, че включихте другите ми изменения. Благодаря ви. Доколкото разбирам, докладчикът в сянка на НЕП е внесъл своите предложения. Може би трябва да попитате как тече а, е, дискусията в е НП. Следващия оратор. Да, не говоря като докладчик сянка. Госпожа Хирш е докладчик сянка по това конкретно досие, но бих искал да се спра върху два аспекта. Един е по-конкретен, другия е по-общ. Конкретният аспект е свързан с компромис Р не съм убеден, че този компромис, който говори за екстериториални юрисдикции, само че с друга формулировка. Продължение на години съм се възмущавал по различни поводи от дейността на САЩ във връзка с екстериториалните юрисдикции и не бих искал Европейския съюз да се предвижа в същата посока. В Опиненто кралство в сферата на гражданството право ние станахме столицата на съдебните процеси. Затова не искам да има дори намеци за екстериториална юрисдикция. Така че това беше конкретния аспект. И сега по-конкретния аспект е подобен на това, което каза госпожа Язловецка. Корпоративната социална отговорност е дело и инициатива на предприятията, които искат да покажат на света, че те правят нещата по правилния начин. Много съм загрижен за това, че политическите институции се опитват да придърпат тази инициатива, тази отговорност към себе си. Затова смятам, че доклада следва да средоточи върху това да гарантира, че онези дружества, които заявяват, че те прилагат корпоративната социална отговорност, наистина изпълняват това, което заявяват, а не просто а не просто правят някакви неоснователни изявления. Смятам, че нещата стават прекомерни, когато корпоративната социална отговорност престава да бъде отговорност на дружествата, а става предмет на регулация от страна на държавата. Наистина съжалявам за тази тенденция. Благодаря ви. Надеяш. Надя Хирш, благодаря, госпожо председател. Като докладчик Сянка от името на либералите искам да благодаря за отличното сътрудничество. Ние дори вчера водихме разговор и успяхме да се договорим почти за всички компромиси, за което наистина благодаря. Компромис Р беше току-що споменат. Той всъщност беше единствената ябълка на раздора – за нас либералите е важно да се подчертае и това и ще влезе в доклада, че корпоратив, социалната отговор, корпоративна отговорност е нещо доброволно. Ние държим на доброволния принцип. Сега основен момент е да се опитаме да създадем по-добри, подходящи рамкови условия, условия в рамките на Европейския съюз, а, да се проведе, проведе кръгла маса, за да мотивираме предприятия и фирми да участват в корпоративната социална отговорност и най-вече трябва да улесним пътя към кооперативната социална отговорност за малките и средни предприятия с подходяща рамка за техния ангажимент. Имаше наши предложения за изменения, които а, бяха свързани с участието на работниците в а, корпоративната социална отговорност. Мисля, че това е нещо естествено и приемливо. Не само това, то е и желателно. Но някои внасяха такива е, предложения за изменения, от които не личеше дали не се предвижда някакъв специален орган, в който да се включат работниците, с което ние не сме съгласни. Има си добри работещи структури и в тях биха могли да участват самите работници. Освен това имаше някои предложения за изменения свързани с въпроси като неспазване на условия за труд, нарушаване на закони от страна на предприятия. Мисля, че а и либералите мислим, че това е аспект, който няма нищо общо с корпоративната социална отговорност. Това си е просто нарушение на закон. Тъй, че молим ви да ни разберете, когато гласуваме против тези предложения за изменения. Естествено, че не подкрепяме нарушения, закононарушенията, но просто контекста не е правилен. А, иначе а, подкрепяме доклада, той е балансиран, дава нов тласък на тази идея в Европа и окоръжава онези предприятия, които до сега са проявили отговорност и ангажимент. Благодаря. Благодаря. Има ли и други желаящи да вземат думата? Не, тогава докладчикът отново. You want to listen to the council? Комисията ще каже ли нещо? Няма нужда. Аз Искам да чуя комисията. Искате да чуят комисията или съвета? Комисията. Тогава дам думата на комисията. Ако смятате, че това е полезно и след това и аз ще се изкажа. Сузан Берт от ГД Заетост и Томас Дот от Главна дирекция предприятия. Заповядайте. Благодаря ви. Добър ден на всички. Три бележки по компромисните изменения, съвсем накратко. Що се отнася до даренията с благотворителна цел, искам да кажа, че комисията не иска тези дарения да бъдат направени задължителни. и Няма абсолютно нищо в съобщението на комисията, което да предполага нещо такова. Искам да заявя още веднъж, че няма никакви такива намерения. Второ, изцяло подкрепяме идеята за препратка на стандартите ИСО като източник на вдъхновение за новата дефиниция на комисията за това, що е корпоративна социална отговорност. Иначе всичко фактологично е вярно, защото този ориентировачен стандарт ИСО беше в основата на нашето предложение. Трето, както много от вас знаят, Комисията е доста предпазлива, що се отнася до идеята за европейски етикет за корпоративна социална отговорност, смятаме, че трябва да сме много внимателни, особено що се отнася до административните разходи на една подобна схема. Знаем, знаем, че тук в Белгия е имало подобен експеримент и резултатите не са били особено успешни. Не сме наясно с това дали предприятията имат особено желание, по-скоро знаем, че те нямат особено желание Разбира се, ние ще бъдем в контакт с докладчика, за да отговорим на конкретните технически въпроси за дейността на Европейската комисия в светлината на насоките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Благодаря ви. Сега ще дам още веднъж думата на докладчика, но има нещо, което ме гложди. Имам усещането, че след цялата тази свършена работа по компромисните предложения се е разговаряло много за това да има ли, да няма ли задължителен момент. Тревожа се, че това ще ни спъне по време на гласуването. Надявам се все пак да се обединим около компромисните предложения и да не отваряме котията на Пандора отново, внасяйки нови предложения. Разбирам каква е тактиката. Дадена политическа група намира, проблем с, намира проблеми и е, влиза с ново предложение, но смятам, че тази практика е порочна. Когато вече веднъж са постигнати компромиси, нека всички да се чувстват задължени да ги спазват. Поне на този етап от преговорите. Добрата практика на преговори е всички да се придържат към компромисите. Добре, не искам да ви влияе повече докладчикът. Е, да, абсолютно основателна е тази загриженост и моите очаквания са, че никой, който е внесъл и се съгласил с компромисните изменения, няма да ги спорва и няма да внася устни изменения. Ако има устни изменения, те ще се отнасят до части, които не са обхванати от компромисите. Но ние в Страсбург говорихме, че онези, които искат да внесат изменения или да оттеглят изменения. Няма никакъв проблем от страна на политическите групи. Съвсем накратко бих искал да отговоря. Благодаря на това, което казаха колегите към госпожа Язловецка. Искам да повторя, защото може би не бях много ясен в уводното си слово – в отговор на вашето изменение 47, аз наистина отеглих формулировката използване на надлежното законодателство или подходящото законодателство. И така, че не съм игнорирал вашето изменение. Искам да ви уверя, че го отразих към господин Бения. Предполагам, че вие сте юрист, така както ви слушах. И това, което казахте, не знам дали да го възприема като комплимент. Ще ви кажа, че с този компромис ние премахнахме препратката към трети страни. Така че мисля си, че говорим за едно и също, само че с различни формулировки. Така че мисля си, че поне частично отразихме това, което за вас е проблем. Сега за инициативата и за това, кой ще отговаря за корпоративната социална отговорност. Аз често се срещам с предприятия и те много често са много перспективно мислещи и предприятията, бизнес средите са загрижени и това е част от този дебат. Не ви критикувам, но има опасност, че в тази комисия, че в Европейския парламент ние разглеждаме противоречията в различни тематични области на политиката и че изоставяме от събитията, не получаваме, не разполагаме с най-актуалната информация. Приканвам ви да участвате в различни изяви с бизнеса, защото бизнеса не иска тази област да бъде завзета от законодателство и от регулатори. Това, което искат от бизнеса, искат да имат обществена подкрепа и е важно да се отчете, че предприятията искат да има признание на корпоративната социална отговорност съответните инициативи от страна на публичния сектор. 6000 предприятия участваха в срещна върха на ОНЕ за устойчивото развитие. И те всички казаха, ние сме подготвени да го направим, защо правителството не ни позволява да направим повече. И според мен те са прави. Това е което предприятията казват. Така че има страх от свръхрегулация, прекомерна регулация. И проблемът не идва от предприятията. Разбира се, можем да правим грешки, но моята цел и целта на моя текст не е това. Аз съм съгласен с госпожа Хирш и особено с това, което тя каза за социалния диалог, че не трябва да го налагам, защото той вече съществува, но разбира се, някои колеги имат опасения. Някои се опасяват, че са извадени думите за съответното законодателство, други имат други опасения, но искам да кажа, че аз съм отразил тяхната загриженост. Що се отнася до етикета корпоративна социална отговорност, аз размишлявах за това, вие знаете, е, че аз много размишлявам по този въпрос. Но едва ли това е кръгълния камък на доклада? Това е доклад на нашата комисия на парламента и аз разбирам позицията на онези, които предлагат такъв етикет и предлагам с колегията да срещнем и да обсъдим подробно този въпрос, защото мисля си, че има някои осъществими на практика идеи, които биха могли да бъдат издигнати на европейско ниво и да бъдат приложени. И накрая госпожа Хирш много добре каза за освежаването на този дебат на европейско ниво. Нека да разгледаме нещата в широк контекст. Не за Разбира се, в подобни дебати ни обсъждаме контекста и конкретните формулировки, но широкия контекст е, че комисията преди 80 минути публикува съобщение, с което освежи дебата, но ние като Европейския парламент имаме основа да имаме основание да дадем една рамка, една основа за корпоративната социална отговорност, да позволим да се доразвият някои от идеите, заложени в съобщението на комисията. И аз много се гордея с текста, който, в крайна сметка, ще излезе от нашия парламент. За това мисля, че компромисите са добри, че списъка за гласуването е добър, но нека да не забравяме за широкия контекст. Добре, благодаря. Ето, че се получи дебат по същество, но на 24 февруари, т.е. утре, ние все пак ще гласуваме както доклада, така и компромисните предложения. Искрено се надявам да няма кой знае колко устни изменения. Леко закъсняваме с графика, така че ще помоля следващия докладчик да бъде кратък. От сега се извинявам на Надя Хирш, на която сега ще дам думата. Нека тя да ни представи 35-те предложения за компромисни изменения на тема интеграцията на мигрантите. Il s'agit и нейното отражение върху пазара на труда в Европейския съюз. Това е доклад по собствена инициатива и докладващата има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря най-сърдечно на всички за отличното сътрудничество. Първоначално имахме 200 предложения за изменение тъй, че мисля, че 35 компромисни а, предложения са един отличен резултат след толкова много предложения. Надявам се, че и гласуването утре ще мине добре. Наистина се опитахме да обединим всички аспекти така че да се получи една добра, балансирана резолюция, очертаваща бъдещето в областта на интеграцията на мигрантите на пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност. Измененията, разбира се, само основните моменти ще набележа, са свързани с сегашното положение на мигрантите в Европейския съюз, всичко, което е свързано с това, че до сега не им се признаваха изцяло различните квалификации и цензове, че не е оптимално положението взаимното признаване на образованието че трябва да се борят все още с дискриминацията, че много жени имат повече проблеми от мъжете и от друга страна пък имахме компромисни предложения, очертаващи кои предизвикателства трябва, на кои предизвикателства трябва да откликне Европейския съюз, ако искаме да привлечем квалифицирани специалисти от чужбина. Трябва да имаме култура на добро посрещане, за да могат тези хора да идват при нас. Осветлили сме и въпроса с интеграцията в много компромисни изменения. Подчертаваме, че езиковото обучение е изключително важно за интеграцията, че достъпът до образование, обучение и работа и професия са важни моменти специално изтъкваме а, възможностите за самостоятелна стопанска дейност, а, към които се стремят много мигранти в момента. Подчертаваме, че те трябва да получат а, подкрепа, за да проявяват така наречената стопанска инициатива. Това са аспектите, които сме се опитали да очертаем. Същевременно в документа се казва, че целият този процес, когато човек от е, трета страна идва при нас в Европейския съюз, интеграцията не започва с пристигането му в Европейския съюз. Напротив, ние се обръщаме към страните на произ... по происход, които трябва да направят първите стъпки, да информират хората какво ги очаква. Значи подготовка в страната по происход. Освен това има компромисно предложение, в което става дума за циркулярната миграция. Това е важен аспект, още повече, че знаете какви проблеми имаше с приливната вълна на африкански мигранти – като тук подчертаваме, че нещата могат да се а, управляват така, че все пак да няма и пълно изтичане на мозъци от страните по происход. Понататък призоваваме комисията да проучи възможностите за създаване на доброволна система за имигриране на работна ръка. Това е система, която ще заинтересува, може би, по-малките е, държави членки да участват в такава програма. Разбира се, че това си е работата, работа на държавите, дали ще го правят. Но когато представител на трета страна би желал да се информира в коя от 27-те държави членки би желал да иммигрира, а, а в тези 27 държави членки системите на приемане са различни. Може би е добре всяка държава да има своя доброволна система за прием. Също така сме се занимали с въпроса а, за хората, поискали обежище и техния достъп а, до пазара на труда и друг един аспект е социалната координация, както ние наричаме. Признаваме, разбира се, даваме си сметка, че има достатъчно двустранни договорености, но смятаме, че Европейския съюз би трябвало да изиграе по-сериозна координираща роля, включително и за граждани на Европейския съюз, намиращи се в трети държави. Това бяха така по-важните аспекти, които се опитахме да обобщим и обединим. И смятам, че ако приемем становището в този му вид, то ще бъде достатъчно навременно и добро по отношение на интеграционната политика на Европейския съюз на пазара на труда. Благодаря. Доста амбициозни, но същевременно и разумни цели си поставяте. Господин Гаредо. Uh, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Първо, благодаря на Надя Хирш за добре свършената работа по този доклад и много добрата координация по време на целите на преговорите като цяло. Мисля, че компромисните изменения посочват как трябва да бъдат приемани работниците мигранти, както от чисто економическа, така и от социална гледна точка. Докладът правилно средоточава върху това, как да се улесни интеграцията на работниците мигранти и бих се спрял на гъвкавостта съдържаща се в компромиса и, и как мигрантите могат да отговорят по-добре на предизвикателствата на конкуренцията, проистичащи от бизнес средата в Европейския съюз. Искам да подчертая доброто разпределение във времето, своевременността на този доклад. И в заключение, моята група е НП подкрепя доклада и компромисните изменения, които бяха предмет на преговори между нас. Благодаря ви. Е, мадам Блинковичуте и мадам Ламбер. Ačiū, ponia pirmininkė. Na ir pirmiausia, aš iš... Благодаря ви, госпожо председател. Първо, искам от сърце да благодаря на госпожа Хирш. Ние имахме много плодотворно сътрудничество с нея. Най-важното е, че тя постоянно се стремеше към постигане на компромис между различните политически групи. Резултатът е, че имаме 35 компромисни изменения. Нашата група, групата на социалистите и демократите, ще подкрепи тези компромисни изменения – тъй като докладчикът отчете нашите предложения. Тъй като не разполагаме с много време, бих искал да се спра върху една основна идея, която се стремихме да заложим и да изведем на преден план в компромисните изменения. Идеята е, че най-добрата интеграция е чрез пазара на труда. Много често мигрантите са дискриминирани, що се отнася до условията на труда, заплащането на труда и други аспекти. Затова ние средоточихме върху този аспект и привличаме вниманието на държавите членки към тази ситуация и заявяваме, че тази ситуация не трябва да продължава и не трябва да се търпи. Един друг важен аспект са децата на работниците мигранти. Дали те винаги имат условия, гарантиращи тяхното успешно интегриране в обществото от самото начало. И още един аспект. по който бих искала да призова колегите за широка подкрепа, това е правото на труд, правото на работа. И правото на работа, включително и на членовете на семействата на работниците мигранти. Трябва да осъзнаем, че и членовете на семействата на работниците грант имат право да работят. По този начин ще бъде облегчено и бремето върху системите за социално осигуряване и подпомагане, ако членовете на семействата на работниците мигранти също имат право на работа. И накрая искам да кажа, че предложението на госпожа Хирш по точковата система – Първоначално изглеждаше неприемливо за нас. Независимо от това, по-късно ние намерихме решение и ние поискахме от Европейската комисия да направи оценка и анализ на тази точкова система. Благодаря ви още веднъж за доброто сътрудничество. Благодаря ви. To... Uh, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за много конструктивната работа. Начина по който тя подходи към доклада и а, начина по който бяха разработени многобройните компромисни изменения както и това, че по член 50 бяха взети пред мненията на комисията и бяха взети, бяха разработени компромисни изменения. Искам също така да подчертая колко важно е за нас обстоятелството, че в този доклад се споменават необходимостта за премахване на дискриминацията а, и а, да се постигне а, компромис по отношение на третирането на граждани на Европейския съюз от една страна и граждани на трети страни от друга. Докладът е много подробен според мене и се мисли за дейности в страната по происход, включително и онова, което може да се направи там на място, за да се предотврати безкруполното ангажиране от страна на агенции и нещо друго, което според мен е много важно – най-добре да се използват уменията а, на хората. Често пъти граждани на трети страни, които работят в Европейския съюз, а, са а, доказателства за това как се пилеят уменията и талантите. А, така че ние с удоволствие ще подкрепим компромисните изменения, както и преждеговорившите, които говориха по тази въпрос. А, според нас докладът е обхватен, докладът разглежда проблемите откровено и търси решения, за което искам да приветствам докладчика. Благодаря. Е, мерси. Euh, Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата по този доклад. Затова отново я давам на докладващата. Благодаря. Благодаря на всички за отличното сътрудничество. Мисля, че сега е момента да го направя, защото наистина мисля, че се получи хубав документ, който не само установява статуквото, но и посочва по какви пътища трябва да се тръгне към едно по-конструктивно бъдеще на културата на посрещане на иммигранти в Европа. Благодаря. С това приключваме обсъждането по този точка от дневния ред и преминаваме не, първо да ви кажа, че ще гласуваме утре на заседанието по този доклад. А в пленарна зала ще се гласува през март или април. Както ви казах в началото, когато стигнем до точка 6, Габриеле Цимер каза, че не е необходимо непременно да се обсъждат предложенията за изменение, което означава, че направо продължаваме с точки 7, 8, 9, 10, 11, 12. Става въпрос за общо разискване на всички тези е, точки на тема освобождаване от отговорност. Euh, Това е едно първо общо разискване по проекто становищата за освобождаване от отговорност, с които вие разполагате, разбира се. Първото становище се отнася до освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година, общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3 комисия. Целта ни е да започнем с по-общ анализ, да изтъкнем каква, какъв е процентът на грешка, също така и да определим ефективността на различните инструменти, които са били прилагани, както и да разгледаме дали са постигнати целите на различните поставени цели, например Европа 2020, нещо, което не е изцяло изпълнено. Съжаляваме, че а, от след увеличаването на средствата по Европейския социален фонд и изплащането на повече от 2,7 милиарда евро все още не е факт което значи, че цялата процедура по някакъв начин е неефективна. А, намираме за добре, че линията за техническа помощ а, получава допълнителни средства в размер на 3,25 милиона евро. Също така констатираме, че средствата за програмата за заетост прогрес са по са а, малко по-низки от общата програма за заетост. За програма ОИРЕС освояването за 2011 година е в размер на 74%, като преди това, предишната година е било 76%. Насърчаваме комисията да подкрепи по-сериозно използването на този фонд. Комисията се и съгласи с нас. Второто становище – за агенциите на Европейския съюз. Констатираме, че програмите на агенциите а, са съобразени до голяма степен с политическите приоритети. Очакваме от агенциите да си сътрудничат с ресорните, ресорните комисии и комисията, за да могат да наистина ефективно да освояват своите средства. Насърчаваме комисията оптимално да се възползва от работата на агенциите. Говоря за сътрудничество между самите агенции, между тях и Европейската комисия. Според нас това сътрудничество може да се подобри още повече. Настояваме годишните баланси да бъдат по-добре хармонизирани, за да могат да бъдат по-добре съпоставими, както те, така и резултатите. преминавам към бюджета на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд, СДФОП. И тук констатираме, че стратегията 2020 е добре интегрирана в дейността на фундацията Европейската сметна палата също е на мнение, че счетоводството е, е напълно чисто. Приветстваме и факта, че са е, задействани различни мониторингови мерки, за да се контролира изпълнението на програмите. Също констатираме, че е, е необходимо да се подобри начина на работа, защото има 67 трансфера от миналата към, от предходната към отчетната година. Съжаляваме, че СДФОП все още си няма директор. Те се оплакаха от е, факта, че споменаваме това в доклада си, но аз не смятам да залича този пасаж. Напротив, е, би трябвало дори да формулираме пасажа по-критично и трябва да наблюдаваме нещата по-зорко, отколкото в миналото. Не е приемлива сегашната ситуация, независимо от това кой е отговорен. Четвъртото становище Европейската фундация ИТФ и тук сме се съобразили с констатациите на Европейската сметна палата. цялата отчетност е много чиста и разбира се, че особено след арабската пролет беше добре че имаше такава агенция. Тя изигра ролята на мост и помогна на Европейския съюз по-добре да разпредели финансовите си средства след това голямо политическо събитие. В петото становище освобождаване на Европейската фундация, агенция, извинявайте, за безопасност и здраве при работа, ОША, с седали, седалище в Билбао. Приветстваме приноса на тази агенция към безопасността и здравето на работното място – което обаче не означава, че смятаме, че комисията е подобрила своята политика в това отношение, но все пак Сметната палата не констатира никакви наредности по годишните отчети. Разбира се, приветстваме този факт и се съобразяваме с бележката на Сметната палата за това, че по-рано 4% а, от плащанията са били анулирани, а миналата година цели 8%. Бюджета на агенцията е бил увеличен при това с 0,8% в сравнение с предходната отчетна година. И не на последно място становище Комитето за Европейската агенция за качество на живот и труд със седалище в Дъблин, констатираме, че работната програма на фондацията е била много добре съобразена с условията, проистичащи от кризата. Приветстваме този факт и констатираме, че има възможност че има възможност la façon dont le programme de travail de 2011 de la Commission a été adapté au... Ораторката се поправя. Е, приветстваме факта, че програмата за дейността е била така добре съобразена с условията на кризата и че е бил проведен а, е, успешен анализ за създаване на устойчива администрация. Отчитат се и структурни, някои структурни затруднения – предлагаме да подкрепим констатацията на Сметната палата по отношение на липсата на нередности в годишните отчети. Констатираме в становището също така, че Сметната палата е констатирала максимална прозрачност на счетоводната отчетност. Това са становищата по освобождаването от отговорност. Знам колко формално звучат, но все пак ще помоля държавите членки да се отнасят към тях, като към всички останали становища. Да, формални са, но бюджетната процедура е достатъчно сериозна, което означава, че не само бюджетната процедура трябва да остане такава, но и наблюдението върху изразходването на финансовите средства от страна на а, агентите. Сега господин Ори, после Едит Бауър. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Първо, По раздел трети съгласни сме с казаното. Освен това, смятаме, че различните инструменти, които се занимават с квалификацията и е, са важни и именно затова е необходимо да подчертаем, че не е необходимо да се наливат много пари в системата. Казвали сме в миналото, че не, е, но не е добре, когато предоставяните ресурси не се използват. Това въжи, въжи както за социалния фонд, а, така и а, за ЮРЕС. Не е добре да остават неразходвани средства, защото тогава е съвсем нормално да се каже, като не използвате средствата, които са ви предоставени, защо искате повече. Обстоятелството, че отделените средства не са освоени, е сериозен проблем. Също така съм съгласен и с другите а, изказвания. Естествено, ще разгледаме агенциите една по една, но за бъдеще а, ще помислим за бъдещето и трябва да знаем, че основен проблем няма, особено, що се отнася до а, СДФОП. А, там планирането не е много удачно. Плащанията а, се извършват на, в самия край на годината и резултатът от всичко това е, че трябва да помислим за по-добро планиране. Тук това е проблема. Добре обаче, че няма случаи на правонарушения. В миналото това беше сериозна трудност, но а, по този въпрос очевидно е направено много. А, по отношение на агенцията в Торино, това е а, агенцията за професионално обучение. А, трябва да се каже, че и там нещата свързани с разплащането с, с комуналните компании стоят по същият труден проблематичен начин. Агенцията в Торино би трябвало, както и други подобни ведомства, да договори някакво рамково споразумение и да се опита да се придържа към него. Що се отнася до Агенцията за безопасност и здраве при работа. Вместо 4% анулациите са 8%. И тук трябва да се намери по-добра формулировка. Това е една практика, която не бива да продължава в бъдеще. Всичко, което обаче се казва в становищата е, че нещата са наред, всичко е приемливо и всичко е в рамките на приемливото. А, благодаря. Радит Балан. Искам да благодаря за а, становищата. Мисля, че трябва да сме доволни от нашите агенции, поне в сравнение с останалите комисии, мисля, че при нас нещата са по-добре. А сега искам да кажа няколко думи във връзка с агенцията в Билбао. В точка трета по точка трета бих искала да получим разяснения как точно стоят нещата там. Опитах се да получа някои обяснения. Погледнах и другите преводи. Прегледах преводите на четири езика и се сблъсках с три различни формулировки. Сега виждам, че има и четвърта формулировка и затова искам да разбера точно как стоят нещата. Вторият ми въпрос е свързан а, с сградата, с сградата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа в Билбао. Искам да, да зная дали има някакво положително развитие в този въпрос, по този въпрос. Благодаря. Чета бележките на Марин Хокинс, защото виждам, че тя отговаря на е, речта на господин Камерън. Най-напред искам да благодаря на докладчика и да кажа някои бележки, за да, да задам някои въпроси. По отношение на е, общия бюджет, е, знаете ли защо са намалени средствата за Юрос и дали няма да бъде полезно да се обърне тенденцията? По отношение на СДФОП сме доволни от доклада на Европейската сметна палата и процента, който се предоставя на този център. По отношение на Европейската фундация за подобряване на условията на труд се задават въпроси, свързани с качеството на работа там. По отношение на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, има някакво объркване за това дали делега... делегирането на правата е правомерно или не, но мисля, че обър... са изяснени по отношение на Европейската фундация за обучение. Тя подкрепя бележките и накрая по отношение на освобождаването от отговорност за 2011 година. Тя счита, че трябва да има по-добри умения, а, когато се отчита растежа и а, да няма припокривания. Благодаря. Благодаря ви. Преди да отговорим на различните оратори, има ли други желащи да взема думата? Не. В такъв случай давам а, думата на представителя на комисията, господин Машин. Госпожо председател, благодаря за възможността да се явя пред вашата комисия в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета. Комисията а, предоставя информация по тези агенции, свързани с заедостта, които представляват основен, основна част от европейския бюджет. 2011 година е годината, в която бяха обхванати различните дейности, които бяха обект на одит от страна на Европейската сметна палата. Резултатите са положителни. Първо, политиката строго се спазва. Спираме плащанията в мига, в който установим сериозни слабости в държавите членки. Второ, Опростяването се извършва в рамките на тази година и трето програмите показват положителни резултати. Всичко това е постигнато с плащания, които надхвърлят с 40% плащанията за 2011. Те са на размен, в размер 10,4 милиарда. и бяха прехвърлени 2,7 милиарда за следващата 2012 година. Важно е да се направи обзор на периода 2007-2011, повече от 15 милиона европейски граждани а, са се възползвали от а, тези програми. Това показва колко важна е тази дейност в а, рамките на социалната и економическа криза. Политическите цели за Европа 2020 трябва да намерят своето изражение в дейностите, свързани с човешкия капитал и качеството на живот. В заключение, позволете да кажа, че комисията приветства препоръките и, с, и благодари за усилията на, на вашата комисия. сега, като ви благодаря за вниманието, давам отново думата на председателя. Е, да. Добре. Ако няма други желаящи да се изкажат, ще се опитам да обобщя това, което беше казано до този момент. Ами, е, Господин Рехтер, не бих искала да съм неприятна. Но вие говорихте за три въпроса, на които така и не беше даден отговор. Вие а, рекламирахте дейността на комисията, което разбира се е много хубаво, но имаше въпрос за това до каква степен Европейската комисия използва работата на агенциите за годишния обзор за растежи. Имаше друг въпрос възоснова на констатация 15 на Сметната палата, че не е било сключено споразумение. Вие не отговорихте на този въпрос. Третият въпрос, на който не отговорихте, беше въпроса. Въпросът за процедурата за начаване на директор на СЕДЕФОП. Също така бяха зададени въпроси за кредитите и лихвените проценти по тях в Европейски център за развитие на професионалното обучение. И имаше още един въпрос. Имаше и въпрос за липсата на акредитация в случай с Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд. Всичко това са важни въпроси и те трябва да бъдат включени в становищата за освобождаване от отговорност на съответните агенции. И нашата комисия трябва да може да даде обосновано становище. Надявам се, че ще отчетете измененията към проекто становището. До 30 януаря е крайния срок за внасяне на изменения. И искам да кажа на всички изказали се колеги, че като цяло съм съгласна с тях, както тук що я обобщих. Първо, като отчетем дейността на агенциите и отразяването на тази дейност в годишния обзор на растежа, дейността на агенцията в Билбао и също така имаме други проблеми, например – euh, освояването на средства от ЕОРЕС и като цяло мисля си, че това са основните проблеми. След като внесем изменения, таканият срок е 30 януари, 12 часа, след това ние ще гласуваме през февруари на заседание на нашата комисия. Така че сега приключихме и сега много бързо по 12-та точка бих искала да представя устните въпроси, които, които ще зададем. Става дума за точка 13. Conditions de vie des personnes handicapées. И така, тук става дума за проект на устен въпрос относно въздействието на политиките на бюджетните ограничения в условията на живот на хората с увреждания. Обединената левица иска да се внесе такъв въпрос и има принципно съгласие за това от страна на нашата комисия. Le texte de cette euh, question orale Що се отнася до самия текст на устния въпрос? Вие разполагате с текста. Трябва да анализираме въздействието на политиката за бюджетни ограничения върху тази конкретна група хора и трябва да се обмисли до каква степен се отчита тяхната конкретна ситуация. Освен това, следва да разгледаме това как Европейската комисия възнамерява да изпълни стратегията за защита на хората с увреждания за период 2010-2020 година и как Европейската комисия ще гарантира изпълнението на задължението на Европейския съюз по силата на Конвенцията на ООН за хората с увреждания – освен това, мисля, че можем да зададем и трети въпрос, който се отнася до изпълнението на последващи мерки от Европейската комисия, като последващи мерки, проистичащи от резолюцията на Европейския парламент, въз основа на доклада на нашата колега госпожа Хуса. Да, комисията има стратегия и мисля, че е добре също така в устния въпрос да се позовем и на доклада и на резолюцията на Европейския парламент по този въпрос. Господин Мърфи, благодаря ви и благодаря, че включихте този въпрос в дневния ред. Съгласен съм с идеята да има устен въпрос. Смятам, че първо трябва да благодарим многото организации, защитаващи правата на хората с увреждания за това, че те настояваха този въпрос да придобие необходимото значение, да получи необходимото внимание. Ние знаем, че въздействието на политиките за бюджетни ограничения е много неблагоприятно върху много групи и това са безработните хора – работещите хора, мигрантите, но мисля, че трябва да обърнем специално внимание върху изключително тежкото положение в резултат на тези политики на хората с увреждания. Европейският център на фундацията миналата година публикува доклад за въздействието на политиките за бюджетни ограничения върху хората с увреждания. Беше посочено, че е нараснал от 14 на 21% броя на хората с увреждания през последните няколко години в резултат от провеждането на политики в бюджетни ограничения, като ситуацията е особено тежка в Гърция и Ирландия. Това се дължи, например, на прекратяване на безвъзмезното финансиране на органите за местно самоуправление в Обединеното кралство, за да могат те да подпомагат хората с увреждания. Закриват се центрове за полагане на грижи, центрове за дейност и подпомагане на хората с увреждания. Извършва съкръщения на онези служители, които подпомагат и се грижат за хората с увреждания в Ирландия. Мога да кажа, че наистина има много такива урязвания и масови съкръщения. И Една от характеристиките на кризата е това, че се урязва финансирането за подпомагане на независими живот на хората с увреждания. В момента виждаме отстъпление назад. Вече е заличен целият напредък, който беше постигнат през последните години. Виждаме, че ситуацията се връща към неблагоприятните си нива от преди много години. В момента говорим за една късогледа политика, за едни краткосрочни урязвания, които в дългосрочен аспект ще доведат до повече разходи, защото държавата и органите за обществено управление ще трябва да плащат повече. Освен това, се намаляват работните места за хората с увреждания. В е, Обединеното кралство дори имаше един доста скандален случай, който се разглеждаше от съда във връзка с това. За това призовам Европейската комисия да проведе обсъждане с Европейския парламент и да отхвърли логиката че оптимистичният вариант е да се споделя нещастието. Аз не смятам, че трябва да споделяме нещастието уязвимите групи на населението и хората с увреждане не трябва да плащат за цена, не трябва да плащат цената на кризите. Имаше много хора като банкири, които се обогатиха благодарение на кризата и те трябва да плащат цената. И накрая. Разбира се, важно е да обсъждаме това в парламента, но и извън Европейския парламент се извършват много дейности, провеждат много компании. Благодаря, компании. Благодаря ви, колега. Очакваме към нас с присъедини господин министъра, за това ще трябва да побързаме и дам думата на следващите желащи да се изкажат, които са се включили в списъка. Господин Коша, благодаря ви. Ще бъда много кратък. Ясно е, че че нашата парламентарна комисия е длъжна да осигури подкрепа за този устен въпрос. Радвам се, че госпожа Берес каза, че вече се занимаваме с този въпрос. Приятият от нас доклад се стреми да преодолее този проблем и да предложи препоръки за Европейската комисия. Ние смятаме, че тези препоръки няма да могат да решат проблема на 100%, но поне все пак ще можем да подобрим поне в известен смисъл ситуацията. Съществува и конвенция на ОНЕ за правата на хората с увреждания. И разбира се, трябва да спазваме тази конвенция. Имам три предложения от името на НП. Предлагам да добавим още един въпрос. И това е въпросът за премахването на пречките спре достъпа на хората с увреждания до услуги, до услуги предназначени за, този, за тези хора. А що се отнася до Европейския социален фонд, нашата парламентарна комисия иска по-рационално да се използват средствата от фонда и се надяваме, че в бъдеще повече средства ще се насочват за подпомагане на хората с увреждания. И също така е необходимо е да зададем въпрос за статистическите данни. Не получаваме достатъчно информация. Нека да не забравяме, че хората с увреждания трябва да бъдат предмет на точна и надежна статистика да има ясни статистически данни за тях и Европейската комисия трябва да определи това сред своите приоритети. ЕНП подкрепя изцяло въпроса за достъпността. Джин Ламберт за една минута, защото министър вече се е присъединил към нас. Благодаря ви, госпожо председател. Да, с радост подкрепяме устния въпрос. Някои от колегите поставиха допълнителни въпроси и разбира се, важно е също така това да се отрази в доклада за достъпа до грижи. НП предложи да се постави въпроса пречките пред достъпа до грижи и услуги. Ние имаме необходимата политика, но ако няма реален достъп на хората с увреждания до транспортната мрежа, до други услуги, то тогава ние се занимаваме само с изготвяне на политически декларации, а не с действия, така че моята политическа група изцяло подкрепя въпросите. Благодаря. И сега бих искала да приветствам тук сред нас министърът на заедостта, предприемачеството и иновациите на Ирландия, господин Брутън. Аз, преди това, господин Серкас, съвсем накратко, госпожо председател, искам само да кажа, че ние приветстваме тази инициатива. За нас това е една много добра инициатива. Виждаме неотложна необходимост от помощта за тези хора, защото виждаме разрушителните последици на политиките за бюджетни ограничения в държавите членки върху всички хора, но особено върху хората с увреждания. Европейската комисия не че пречи, но политиката за бюджетни ограничения разрушава всички останали политики, насочени към подпомагане на хората с увреждания. Всичките мерки които водят до социално бедствие, виждаме, че се приветстват от Европейската комисия. И искаме да няма риторика, да има конкретно подпомага на хората с увреждания. Да, благодаря ви. Бих искал да ви напомня, че координаторите постигнаха съгласие, че това ще бъде устен въпрос без резолюция. Разбирам, че някои от политическите групи искат да продължим обсъждането на ново ниво, но в момента ние говорим за устен въпрос, който ще бъде изпратен към службата за пленарни заседания и това ще бъде устен въпрос без резолюция, защото това беше консенсуса, постигната от координаторите. Разбира се, може да се промени това решение в бъдеще, но поне за момента нещата стоят така. И искам само да ви напомня че до 5 февруари е крайния срок за внасяне на изменения 12 часа по обяд. Така че, ако имате изменения към устния въпрос, всички ваши мнения, които искат да се включат, следва да бъдат получени на 5 февруари. И искам да попитам как Европейската комисия отчита нашата дейност и доклада на колегата Коша на 21 февруари ще гласуваме в комисията и в пленарна зал този въпрос ще бъде зададен през март или април. И сега би трябвало да минем, преминем към точка 21, господин Болон не е тук все още, затова в края на деня днес ще се вземем с тази точка. И сега преминаваме към 14-та точка от дневния ред. Обмен на мнение с, с трима министри от Ирландия. Те представляват Ирландското председателство. И разбира се, аз ще дам думата на всеки един от министрите. И ще ви помоля да говорите не повече от 7 до 10 минути, така че да има време и за въпроси и за отговори. Ще ви помолим да ни запознаете с това, как са разделени правомощията между различните министерства, които вие представлявате. Ричард Брутън е министър на заедостта, предприемачеството и иновациите и той отговаря и за годишния обзор на, за растежа. Извинете. Ние започнахме една инициатива възоснова на становище на господин Серкас. Сред нас също така е госпожа Джон Бъртън, министър на социалната закрила. Тя отговаря също така за европейската гаранция за работни места за младежите. И също така сред нас е господин Киран Канан, който е държавен министър отговаря за образованието и професионалните умения. portefeuille donc de tout ce qui concerne l'enseignement professionnel. Това означава, че вие се занимавате с всички въпроси, отнасящи се до обучение, преговорите по Европейския социален фонд, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Давам думата на министрите. Искам да ви напомня, че в началото на февруари ще посетим Ирландия. Знам, че нашата делегация ще има възможност да продължи да обменя мнение с вас. Много ви благодаря за това, че ни посетихте тази сутрин. Първо дам думата на господин Ричард Брутън. Много ви моля, 7 минути. Благодаря много. За мен е голяма чест да представя пред Европейския парламент ирландското председателство. Зная, че от както беше прият Лисабон, знаем, че както беше прият Лисабонския номер, вие имате вече много по-големи правомощия в процеса на вземане на решение и вие общувате по-активно с националните парламенти. Водят се обсъждания по въпроси свързани с безработицата, економическото развитие и така нататък. Зная, че членове на вашата комисия многократно са изказвали своите тревоги от последствията на мерките за економии. И нашата в, в нашия ресор влизат въпроси като споразумението за нови работни места и растеж. това е една от основните теми, които председателството, с които председателството ще се занимава, именно економическо развитие, растеж и създаване на работни места. Единият пазар направи Европейския съюз по-конкурентно способен, даде големи предимства на работниците, на работодателите и потребителите. И именно това са теми, с които ще се занимае нашето председателство. Стратегия 2020 е стратегия за растеж и нови работни места в Европа и тя дава възможност на държавите членки да работят заедно, за да постигнат заедно своите економически цели и целите в сфера сферата на заетостта. Знаем, че трябва да бъдат предприяти мерки за създаване на растеж и борба с младежката безработица. Виждам колко много работа сте свършили вие. Предстоят и още много дейности в европейското полугодие, въпроси с които ще се занимае ирландското председателство. Предстоят много обсъждания. Също така искаме да засилим правомощията на съвета по заетост и да се работи повече в съвета по въпросите на социалната политика. В програмата на ирландското председателство е включен и триалога от февруари. Ние вече се подготвяме за него. Надявам се, че ще работим заедно в дух на диалог и ще успеем да постигнем целите, които си поставяме. Във времената на економическа криза и висока безработица в много от държавите е, членки, е, ще се опитаме да стимулираме мерките, които създават работни места и е, които защитават свободата на европейските работници да търсят работа в други държави членки. Това не би трябвало обаче да доведе до снижаване на жизнените стандарти, до създаването на а, повече а, възможности за конкуренция. В тази сфера ние ще създадем и възможности за приемане на нови а, мерки. По време на ирландското председателство се надяваме да постигнем напредък в прилагането на директивата за командированите работници. Това е една категория от уязвими граждани, които се надяваме да бъдат приоритет в създаването на законодателство за единия пазар. Заедно с съветът се надяваме да преодолеем трудностите по членове 12 от по отношение на съвместната отговорност и член 9 от мерките за национален контрол. Там все още има трудности, но се надяваме при първа възможност да успеем, да успеем да постигнем единен подход. Ще работим, разбира се, съвместно с вашата комисия, заедно с докладчиците и докладчиците в Сянка, за да постигнем споразумение между съвета и парламента по този документ. Свободно движение на работещите и свободите, на които се радвате в рамките на единния пазар е нещо изключително важно. Има много мобилни работници, за които все още това законодателство не носи а, всички необходими предимства. А, трябва да се преодолеят пречките пред а, преодоляването на дискриминацията по отношение на европейските работници, които се радват на такава мобилност. Това е особено важно по отношение на предложенията, които комисията направи за правата на моряците. Председателството ще се ангажира конкретно с изисквания за запазване на за, за, изисквания, извинете, за преодоляване на рисковете в сферата на здравословни и безопасни условия на труд и предпазване от електромагнитни полета. В триалога, който ще се състои през средата на февруари. Се надявам, че ще успеем да преодолеем трудностите и да постигнем споразумение по време на ирландското председателство. Това ще, това ще бъде от полза за всички работници в рамките на Съюза. Също така очакваме нови предложения от страна на комисията за защита на работещите с опасни химикали. Това са мерки, които са изключително важни, защото има много работници, които се защитават от тази директива, но тя постепенно започва да устарява. Би било справедливо да се постигнат споразумения в рамките на триалога. Надявам се, че економическите е, последствия от кризата, които са тежки в много от държавите членки, няма да послужат за претекст да останат на заден план законовите мерки, които целят да осигурят здравословни и безопасни условия на труд. Ирландия спазва принципите на равнопоставеност, независимо от религиозни, възрастови различия и хора и на хората с... Ирландия ще подкрепя засилването на влиянието на Международната организация по труда в рамките на процеса на Г-20. Надявам се, че ще подкрепим Международната организация по труда и заедно с комисията ще подпомогнем нашите партньори при постигането на повече по време на европейските регионални срещи във връзка с расте, економически растеж, работните места и социалните мерки в Осло. Благодаря ви. Нека да дам думата на Джон Бъртън, министър за социална закрила. Много ви благодаря, госпожо председател. За мен е чест да бъда тук сред вас. Като министър, отговарящ за социалната закрила в Ирландия и има много широк спектър от правомощия. Отговарям за въпроси, които традиционно се разглеждат като социална закрила и социално приобщаване, освен това, отговарям за гарантиране на това, е, че безработните имат максимална възможност да се върнат на работа е, чрез широк спектър от мерки по обучение и стаж в предприятията. В момента преработваме нашата система в Ирландия, така че хората да получават не само подкрепа за дохода си, но да имат много възможности отново да бъдат наети чрез образование, обучение и практика. По време на ирландското председателство аз също обръщам особено внимание на тези въпроси в рамките на съвета по заето с социални въпроси. Един от най-важните аспект на моята работа ще бъде среща неформална среща на министрите на заедостта и социалните въпроси в Дъблин през февруари 2013 година. Основната тема ще бъде подпомагане на хората да намерят работа, да бъдат заети, като особено внимание ще се обръща на безработицата сред младите хора, включително и що се отнася до Европейската гаранция за младите хора. Планирам обсъждането на Европейската гаранция за младите хора на тази неофициална среща в Дъблин ще допълни по официалния дебат, който се води в Брюксел. И се надявам, че максимално бързо ще успеем да постигнем приемането на тази гаранция. Много ви благодаря, че приехте нашата покана да присъствате на тази официална среща. Също така на официалната среща ще включва обсъждания на услугите на обществения сектор във връзка с заедостта в цяла Европа. Настава става дума за подпомагане на семейства, в които има безработни, подобряване на квалификацията, включването на по-възрастните жени на пазара на труда и срещи с социалните партньори. Както вече казах, Европейската гаранция за младите хора ще бъде един от основните ми приоритети. Европа трябва да отговори на заплахата, която високите нива на безработица представляват за младите хора. Въздействието на младежката безработица няма да може да бъде преодоляно в продължение на много години, ако не започнем веднага незабавно да действаме. Ние сме изпълни с решимост да постигнем съгласие по текста колко се може по-бързо трябва да кажа, че наистина много са тревожни фактите и статистическите данни, свързани с младеща и безработица сред младеща. За да постигнем компромис, ние изцяло осъзнаваме, че необходимо е да се отчитат различните позиции на държавите членки и различната ситуация в тях многообразието на техните институционални рамки и възможността на различните участници на пазара на труда, както и финансовите и бюджетните ограничения, трябва да бъдат също така отчетени. Но ние в крайна сметка ще разчитаме на ангажираност и действия от страна на държавите членки да реализират Европейската гаранция за младеща, така че в скоро време да се постигнат реални резултати. Препоръчваме на парламента да обърне повече внимание на този въпрос и приветствам интерес на парламента. Приветстваме също така вашите резолюции и последната резолюция, прията на вашия дебат в Страсбург през миналата седмица. Парламентът отбеляза, че предложението е, се отнася до препоръка на съвета и следователно не е правно задължително за държавите членки. Обаче целта на председателството е да гарантира това, че държавите членки следва изцяло да формулират и да определят своите цели и политики в областта на заедостта на младите хора. Ние с нетърпение очакваме да чуем какво смята парламента във връзка с Европейската гаранция за младеща, за да можем да отчетем позицията на парламента в максимална степен. А що се отнася до фонда за помощ за неуязвимите групи населението. Както вие знаете, Европейската комисия публикува предложение за нова схема за подпомагане на най-уязвимите граждани на Европа. Ирландското председателство си поставя за цел да постигне съгласие с съвета и с парламента, за да може още от 1 януари 2014 година да започне изпълнението на това законодателство. Нивото на финансиране, разбира се, зависи от успешния резултат от преговорите по многогодишната финансова рамка. Независимо от това, че тази схема ще бъде наследник на Европейската програма за продоволствена помощ, новото предложение не се отнася само до продоволствена помощ, но включва изискване за това съответните органи, които предоставят помощ, трябва да се средоточават върху социалното приобщаване. Председателството е ангажирано с работа, с съвета и преговори и сътрудничество с парламента, за да се постигне максимално бързо необходимото решение. Всички системи социална закрила, също така са застрашени от демографските тенденции. Реформите, които се приемат или се предвиждат от държавите членки, се насочват към развитие на схемите за допълнително пенсионно осигуряване. Затова е необходимо да се гарантира това, че тези схеми също така да отчитат и свободата на движение на работниците в държавите членки. Необходимо е да се засили мобилността на работещите чрез подобряване придобиването и запазването на допълнителните пенсионно-осигурителни права, и наречената директива за преносимост. Различни председателства вече са положили огромни усилия за да постигне съгласие в съвета. Ирландското председателство също ще се стреми да постигне напредък въпреки всички затруднения – в момента, особено поради на растващата необходимост от такава директива. Мобилността на трудовия пазар в момента е по-необходима от всякога, предвид високите нива на безработица и неравновесието, дисбалансите при възможностите за найема на работа в Европейския съюз. Също така допълнителните пенсионно-осигурителни права стават все по-важни, както в абсолютно, така и в относително отношение в по-голямата част на Европейския съюз и за това стават все по-важни в контекста на свободно движение на работниците. Знам, че Европейският парламент прие през януари 2011 година резолюция, призовавайки държавите членки да решават проблемите с приносимостта на пенсионно-осигурителните права. Продължавайки работата на Кипърското председателство и Ирландското председателство, изпълно с решимост да постигне напредък по това досие. Както Моя колега вече посочи, господин Брутан, ирландското председателство ще се стреми да гарантира това, че съветът по заетост ще има важна роля в процеса за европейския семестър. Ирландското председателство смята, че основната силна страна на европейския семестър е цялостния подход и ние работим в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да гарантираме една комплексна пътна карта – за семестра, която да бъде представена преди края на 2012 година. Трябваше да, за да бъде прията тази пътна карта, извинете, до края на 2012 година. Тази пътна карта ще засили още повече отговорността на държавите членки за процес, свързан с европейския семестър. Сега искам да спра на пакета за социални инвестиции. Аз съм абсолютно убедена, че економическата криза не трябва да отклоня вниманието ни от факта, че Европейският съюз има също толкова важно социално измерение. Е, знам, че Европейската комисия планира да въведе и да подкрепи пакет за социалното приобщаване. Хората са най-важното нещо в Европейския съюз и винаги съм подчертавала това. През февруари този пакет за социално приобщаване на комисията ще бъде предложен от комисията, той ще допълни пакета за заетостта. Въпреки, че не мога в момента да говоря за конкретните аспекти на този пакет, искам да посоча, че този пакет е много важно изявление за това, че социалната политика е също толкова важна за Европа, постигнат на целите Европа 2020 година, колкото и економическата политика. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Давам думата на третия оратор. Киран Кен, държавен министр, отговарящ за образованието и професионалните умения. Um, много се радвам, че имам възможност да представя пред комисията а, днес програмата на Ирландското председателство по отношение на Европейския фонд за глобализацията и Европейски социален фонд. И а, двете а, дейности са изключително важни за постигането на целите на Съюза в рамките на Европа 2020 и на Ирландското председателство за постигане на стабилност, работни места и растеж. След като е постигнато споразумение по техническите регламенти на отраслово ниво и по бюджетите в рамките на многогодишната финансова рамка за Европа, ще бъде изключително важно да се постигнат и резултатите на Европа 2020. И двата фонда имат своите инструменти за създаването на нови стратегии в рамките на програмите Нови умения за нова работа, младеща мащаб движение и инициативи за нови възможности за младежите също и Европейската гаранция за младите хора. В Европейския социален фонд преди всичко съветът дава възможност да се реализира пакета за политиката по сближаване. Това са споразумения, които се базират на различните блокове на регламенти за сближаване в рамките на Европейския социален фонд. Моя колега, министъра за реформата и обществените разходи. Днес представя също тази дейност в рамките на Комисията по регионално развитие в парламента. много е важно да се мисли за общия подход на съвета, що се отнася до дейностите по сближаване, включително и по линия на Европейския социален фонд. Съветът работи вече по един много конструктивен подход и предстои предстоят различните етапи на триалога за постигането на подкрепа за различните въпроси, които ще се решава чрез Европейския социален фонд. Нека да поздравя парламента за конструктивния подход и за инвестиционните приоритети, които ще бъдат изпълнени през 2014-2020 по линия на Европейския социален фонд. Съществуват възможности за компромис, по които ще се работи по време на ирландското председателство, макар че има и много предизвикателства. По основните въпроси, които се разглеждат на ниво многогодишна финансова финансова рамка. Искам да ви уверя, че ще използваме всички възможности, за, които ни се дават от законодателните процедури и ще работим за постигане на целите. По линия на Европейския фонд, фонд за глобализацията, нека да, предло... нека да кажа, че ще се опитаме да използваме възможностите му за включване в многогодишната финансова рамка. Ще използваме всички възможности, които бяха разработени до сега от предишни председателства. Някои от въпросите обхващат подхода на Европейския фонд за глобализацията и са свързани с различни видове дейности, които ще бъдат разработени в бъдеще. Нашето председателство определено гледа напред и ще се опита да постигне напредък по тези въпроси. Ние сме убедени, че в хода на работата по фонда за глобализацията ще имаме повече решения, които ще бъдат координирани с съвета. Надяваме се, че ще успеем съвместно с съвета и парламента да придвижим напред работата по това досие. Благодаря много. Благодаря а, нещата бяха повече от ясно казани във вашето изложение. А, сега да дадем думата на двамата координатори, които заявиха изказвания. Господин Чаба и Чаба от НП, имате думата. Е, Искам да ви благодаря, и разбира се да ви приветствам най-сърдечно тук сред нас. Много беше е, интересно да изслушаме приоритетите, които вие сте си очертали за времето на вашето председателство. Ние смятаме, че е крайно време да се занимаем с различните аспекти на мерките за економии и растежа много по-задълбочено. Уважаеми господа министри, независимо от това какви позиции застъпва нашата политическа група, вие ще получите много подкрепа от нас. Що се отнася до стратегията 2020? Естествено, че заедостта излиза на преден план. Вие говорихте за мобилност. Изключително важен аспект. Вашата колега по социалната закрила също обърна внимание на този въпрос, но има един по-специфичен аспект. С, с, след като беше приета директивата за командироването на работници, ние смятаме, че в рамките на мобилността работниците трябва да се ползват от достатъчна степен на закрила, но това не е така в момента. Много се радваме, че сред че темите, които очертахте, всъщност покриват целия спектър, който е важен за нас. А, господин министър, ще ми позволите да изтъкна един проблем, който ме вълнува. Той е, може би, от малко по-технически характер. Демографско развитие и демографски статистики. Има едно предложение от страна на комисията, но комисията не желае да приеме че в договорите за Европейския съюз има достатъчно текстове относно нашето участие в вземане на решения. Има едно предложение, което от техническа гледна точка е доста е, добро, но би породило сериозни политически последици. Господин министър, ако ви интересува, ще ви запозная в подробности. Сега няма да отнемам повече време на комисията. Само още една минутка, госпожо председател, моля ви. към госпожа Кенан. Председателката прекъсва оратора. Говорите вече две минути. Нямам възможност да ви оставя да говорите седем минути. Още минутка и край. Смятаме, че гаранциите за заетост на младите хора са от изключително значение все още нямаме ясна представа за финансирането на тази програма, а ще трябва да се осигури и прозрачност. Днес след обяд ще говорим и за помощите за нуждаещи се. Това също е важна тема. Добре би било, ако фондовете, бюджетните средства по фондовете не намаляват както до сега.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 Уважаеми госпожи и господа министри, от името на депутатите, социалисти и демократи искам да ви пожелая много успех. И слушах с интерес изложенията ви и напълно ги подкрепям. Ние също се надяваме, че 2013 година ще ни донесе радикална промяна на пазара на труда, който в момента е катастрофален. Говорихте за стратегията 2020. Ако не променим тази линия на политика на економии и не започнем да насърчаваме политиката на растеж, т.е. Не, не започнем да провеждаме политика насърчаваща растежа, ще продължим да си блъскаме главите в стената. Просто нещата не могат да продължават както до сега и европейските граждани няма да могат да преживеят повече председателства. Ето, монополът. Монополът е економически модел, който също трябва да се обмисли. Мисля, че трябва да има баланс между различните аспекти на политиката на Европейския съюз. Имам два конкретни въпроса новата стратегия в областта на здравеопазването и а, сигурността на работното място ще бъде ли подкрепена от вас? В момента говорим само за економии, а забравяме за хората. А как ще си постигнем целите? Освен това искам да ви пожелая много успех и се надявам, че ще подкрепите трите най-важни искания на Европейския парламент. ние непременно трябва да съблюдаваме принципа на участие на гражданите. Председателката Жор, Георг Бах, последен и след това министрите. Благодаря, госпожо председател. Три неща искам да кажа. Първо да подкрепя и приветствам амбициозната програма на Ирландското председателство. Смятам, че вашите приоритети удрят точно в целта най-наболелите проблеми. Искам да кажа нещо, което не е свързано с тясната ви е, област на действие, но вашият държавен министр вече го спомена многогодишната финансова рамка. Ирландското председателство, според нас, трябва да настоява да разполагаме и в бъдеще с необходимите средства, за да провеждаме социална политика истинска социална политика. Според мен нещо не е наред на този свят, ако спестяваме бюджетни средства и след това, в зависимост от спестеното, определяме политическите си приоритети като стратегия 2020. Мисля, че финансовите средства за политическите цели, които си поставяме, трябва да бъдат увеличени. Освен това, нека да кажа, че кризата не бива да бъде оправдание за влушаване на здравеопазването и сигурността на работното място. Напротив, в тази област трябва да се постигне по-нататъчен напредък. Днес след обяд ще гласуваме доклада за азбеста. Мисля, че той е много важен. Отправили сме много искания към комисията и държавите членки. На трето място гаранциите за заетост на младите хора. Аз мисля, че не трябва да да се вторачваме само в младите хора. Безработица има сред всички възрастови групи и това е огромен проблем. Но мисля, че вие трябва да наблегнете на гаранциите. Има държави членки, които не желаят да поемат никакви ангажименти, е, не искат и да чуят думата гаранции, ако не успеем да я наложим, отново ще си остане празна фраза. Някои държави членки ще предприемат нещо, но никой няма да има ангажимент. Благодаря ви. Е, Благодаря. Госпожа Хирш. От името на либералите две минутки и след това министрите. Благодаря, госпожо председател. Либералната фракция също е много благодарна а, за това високопоставено посещение днес. Вие засегнахте много теми. Аз мисля, че ни предстои да работим по още повече теми. Искам да изтъкна само няколко неща. За нас, либералите, мерките за преструктуриране и за економии представляват необходимост за създаване или възстановяване на конкурентоспособността на някои държави членки. Естествено, че същевременно трябва да търсим балансирани начини за даване на тласък на растежа. Аспектът заетост, увеличаване на, квота, на процента на заетост – е свързан с това предприемачеството да има възможност да създава работни места. Нека да не го забравяме. Трябва да им дадем, ние като политици трябва да им дадем съответните рамкови условия. Това, което колегата Бах каза току-що, е вярно, безработицата обхваща не само младите хора, но младите хора все пак са приоритет. Защото не бива да забравяме, че един млад човек, ако никога не е работил в трудово правоотношение, с всяка измината година става все по-трудно неговото интегриране на пазара на труда. Младите хора, които в момента не могат да си намерят работа и нямат шанс да се интегрират в обществото и пазара на труда, ще имат такива проблеми през следващите 10, 20, 30 години. Мисли, е, ние либералите смятаме, че този въпрос е приоритетен, но най-вече е важно заетост и рамкови условия за предприемачеството. Сега ще дам думата на министрите. На всеки го давам по 3 минути, ако е възможно да ги спазите. Господин Брутан. прегледа на годишния растеж. За госпожа Бъртън въпросът беше мобилността на правата, приносимостта на правата и а, за защитата на работното място. Виждаме, че много от нас очакват инициатива на съвета по този въпрос. Бяхте попитани и за демографското развитие и демографските статистики, но мисля, че няма ресорен министр по този въпрос сред нас. Може би просто да му предадете този въпрос. Първо господин Брутен, заповядайте. Благодаря ви много. Благодаря на всички изказали се. Мисля, че има консенсус, че трябва да мислим не само за фискалната консолидация, а трябва да създаваме благоприятни възможности и това е отразено и във вашите съображения във връзка с европейския семестър. И това до голяма степен съвпада с позицията на председателството. Ние признаваме, че в нашата страна има необходимост да решим проблемите с нашите банки, но трябва да създадем и повече възможности и за търговия, трябва също така да предоставим повече възможности за обучение, професионално обучение, така че, разбира се, трябва да има широк спектър от мерки и трябва да се постигне подходящия баланс. Времената са сложни и, както вече казах, ние се стремим да балансираме целите на съвета по заедостта с целите на съвета Екофин. Очевидно е, че здравословните и безопасни условия на труд са много важни. Европейската комисия в момента разработва стратегия в тази сфера. Ние смятаме, че такива добри, здравословни и безопасни условия на труд са изключително важни за качеството на работните места – и това е важно също за осигуряването на конкурентно предимство. Не съм съгласен, че сега във времена на ожесточена конкуренция в глобален мащаб е, трябва да отслабваме изискванията към здравословни и безопасни условия на труд. Да, разбира се, видях, че има различия във връзка с досието, отнасящо се до статистическите данни за демографската ситуация и тенденции. Да, както вие казахте, е много трудно да се работи при условие, че има такива различия в мнението, но така или иначе смятам, че ще успеем да постигнем общ език. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега е госпожа Джон Бъртън. Yeah. Um, the, uh... Да, благодаря. Що се отнася до казаното от господин Ори за мобилността и необходимостта от напредък при преносимост на пенсионно-осигурителните права. Мисля, че тук важното е, че все повече са хората от различни държави, член, държави членки, които работят в други държави членки. Понякога те могат да се върнат след това в своята страна, след това могат да продължат да работят има друг вариант в друга държава шенка, за това е важно да се гарантира това, че тези хора запазват и своя доход, и своите пенсионно-осигурителни права и смятаме, че трябва наистина да постигнем напредък по това. Що се отнася до казаното от господин Серкас във връзка с неравновесието, мисля, че вие говорихте за математическите изчисления, направени от економистите. Искам да ви кажа, че и економиката признава, че липсата на търсене е сериозен проблем. И що се отнася до контекста на социалната закрила, аз като министър на социалната закрила искам да кажа, че в Ирландия в момента ролята на социалната закрила се разглежда като нещо, което страда от намаляването на търсенето, за. и ние смятаме, че когато хората получават социални помощи, те все пак разходват тези средства, което е някакъв стимул на економиката. Сега за Европейската гаранция за младите хора. Иска да посоча, че аз разглеждам тази гаранция в контекста на цялостния проблем с безработицата, който разбира се засяга хората от всички възрасти, обаче младите хора имат допълнителен проблем. Както знаем от статистическите данни, наскоро публикувани от Европейската комисия, от тях знаем, че като цял проблемът с младежката безработица е в това, че безработицата сред младите хора е два пъти по-висока, отколкото сред другите групи. Затова мисля, че е важно да имаме тази гаранция за младите хора, за тяхната заето, защото по този начин ще им се вдъхне надежда и ще бъдат предвидени конкретни варианти за решения – ще бъде предвидено обучение за младите хора, което ще им позволи да си намерят работа. Също така много беше важно това, което ви казахте за първото работно място. Разбира се, много е важно за младите хора, които могат да бъдат социално изключени по други причини. За тях дори първото им назначаване работа вече е първа стъп към приобщаването. Разбира се, съветът излезе със своите препоръки и мисля, че вече имам основа за съгласие. Мисля, че е много важно хората в Европа да могат да се върнат на работа и сега отново показаното от господин Серкас. Много е важно хората да разполагат с пари, за да могат те да ги харчат и съответно това да подпомогне економическия растеж. Младите хора са много важни за малките и средни предприятия. И трябва също да подпомага малките и средни предприятия и новите младите и средни предприятия. И трябва да разгледаме какви са възможности, да създадем възможности и за младите хора, разбира се, по-възрастните хора, да могат да започнат своя бизнес, да създават младите и средни предприятия, защото в условията на безработица младите и средни, малките, извинявайте, и средни предприятия са много важен фактор на економическо възстановяване. И сега имаше въпрос също за автоматичните стабилизатори. Ще отговоря на някои от изказванията от членовете на комисията. Имаме усещането, че извън това, което предлага комисията за гаранцията за младите хора, в хода на обсъжданията, решихме, че би било добре на европейско ниво да има един автоматичен стабилизатор. Държавите членки е добре да постигнат споразумение по този въпрос и за да даде резултати този автоматичен стабилизатор, мислим, че той е, ще бъде полезен, но ще бъде полезен и за европейската економика. Разбира се, това ще стане ясно след като бъдат проведени е, преговорите в е, неформалния е, съвет, но е добре да се знае и каква е позицията на парламента. Господин Канан, към вас имаше много въпроси. Имате три минути за отговор. Една обща тема, която като че ли присъства във всички изказвания, са предизвикателствата на два фронта по отношение на младите хора и заетостта за тях и за дългосрочно безработните. Ако разгледаме тематичните цели, включени в Европейския социален фонд, ще видим, че все пак има надежда, защото там се търсят решения на тези проблеми в регламента за Европейския социален фонд. Търсят се възможности за стимулиране на работните места, откриването на работни места и подпомагане на наемането на работа. Освен това се търсят решения за социалното включване, за подобряване на институционалния капацитет в администрацията. Така че се надяваме, че в дискусиите, които предстоят по отношение на многогодишната финансова рамка, бюджетът ще успее да даде подкрепа на инвестиции в тези сфери след като вече бъдат решени основните моменти в Европейския социален фонд. Благодаря много. И така стигаме до следващият блок от няколко оратори, но преди това позволете да благодаря на тези а, наши оратори. Последният блок обхваща списък, който е пред мене. Мисля, че можем да приключим с заявките сега. Госпожа Линкович. Благодаря, госпожо председател. Най-напред позволете да благодаря и на тримата министри от Ирландия. Наистина, вашите цели са много амбициозни и откровенно смятам, че Ирландия ще успее да ги постигне, защото за вас това не е първо председателство, вие за седми път поемате председателството. Имам следните въпроси. Министър Бъртън спомена, че Ирландия възнамерява да работи по директивата за борба с дискриминацията. Така че моля за разяснение какво очаквате да постигнете в хода на преговорите с държавите членки, към какви резултати се стремите. Така че този, защото този въпрос е като че ли в задънена улица. Вторият ми въпрос е към министър Бъртън, вие сте изправени пред много сериозни въпроси, свързани с социалното изключване. Смятате ли, че ще успеете да намерите допирни точки и да получите подкрепа а, за онези, които живеят в тежка бедност? И такива има много в Европейския съюз съюз. И третият ми въпрос е към държавен министр Канан. Въпросът ми е свързан с фонда за глобализацията. Той е много важен, за да се преодолеят някои от основните проблеми в Европейския съюз в момента. До сега обаче, като че ли той не е използван много успешно от всички държави. Някои считат, че той не е необходим според вас къде може да бъде намерено компромисното решение по отношение на този фонд? И последният ми въпрос е свързан с програмата Еразъм. Програмата е много важна за младите. Какви са вашите очаквания във връзка с програмата Еразмус в новата финансова перспектива? Сега Яна Скен. Благодаря. Госпожо председател, ще бъда кратка. Веднага ще задам въпроса си. Искам да попитам за безработицата сред младите в Ирландия и затова моят въпрос е към министър Джон Бъртън. Каква е структурата на тази безработица сред хората на възраст между 15 и 30 годишна възраст в Ирландия? каква е групата на хората, които нито учат, нито работят, нито се са в процес на някаква професионална подготовка. Предвиждате ли някакъв вид подкрепа за млади хора, които биха искали примерно да започнат собствен бизнес? И нека да се върнем отново към системата за гаранции за младите хора, спомената от вас в изложението ви. Казахте, че Казахте какво трябва да направи Европа, за да се промени положението на младите хора на пазара на труда, че едно от е, евентуалните решения и използването на тази схема за гаранция за младите хора. Така че въпросът ми е, няма ли опасност въвеждането на такава система да бъде за сметка на други групи, други е, категории в обществото. Примерно младите майки, които ще изгубят позициите си на пазара на труда и е, ще им бъде по-трудно да се върнат там. А, това също ще бъде обхванато от отговора ви според а, възрастта. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите за изложенията. Много се радвам, че вземате при сърце въпроса за европейската гаранция за младите хора – Радвам се също така, че съзнавате допълнителната полза, която създават двата споменати фонда. Сега първо, за гаранциите за млади хора. Държавите членки трябва да спазват не само принципите, на Европейския социален, на фонда за тези гаранции, а трябва и да ги прилагат. Говоря и за фонда за приспособяване към глобализацията. Ние сме убедени, че той трябва да продължи да съществува. Някои колеги, разбира се, не са съгласни с това. Смятате ли, че ще можете да разрежете този гордия възъл? Не смятате ли, че трябва да има повече бенефициенти от този фонд, че не трябва да има по-кратки срокове и облегчени процедури за освояване на средства от него? И не трябва ли този фонд да действа екс-анте, а не екс-пост? А що се отнася до фонда за подпомагане на най-нуждаещите се, това е част от стратегията 2020 за борба срещу бедността. Затова нещата трябва да станат колкото може по-конкретни, колкото може по-скоро. И накрая, така като ви слушам, а и това не ме изненадва, Изглежда, че всичко ще зависи от това колко средства ще бъдат отпуснати, т.е. зависи от многогодишната финансова рамка. Звучите ми малко примиренчески, зависимо от средствата, с които ще разполагаме, без въобще да сте убедени, че ще ги получите. Вие не можахте ли да убедите вашите финансови и економически министри? Госпожо Вирен, записвам ви, ако остане време, но сега госпожа Яш... Яслиовска. Я również witam. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да приветствам ирландското председателство. Представихте една много амбициозна програма и не се изненадвам, защото най-малкото продължение на години ирландското общество показва своите амбиции и своята отговорност. За това ви пожелавам успех във вашата дейност. Много се радвам, че директивата за командированите работници ще бъде един от приоритетите на вашето председателство. Тази директива понякога предизвиква много възмутени отзиви, Казва се, че тя създава проблеми за определени групи в обществото или за определени държави членки, затова приветствам вашето намерение да работите сериозно по тази директива. Ирландското председателство започна с лозунга спестяване и растеж заедно. Да, знам, че когато има криза, всеки трябва да спестява трябва да спестяват средства, така че да има за най-важните неща. Но нашата комисия подготви доклад за социалните инвестиции. Този доклад вече е прият от парламента. И въпросът ми е следния. Планирате ли действия, които да насърчават социалните инвестиции? защото аз мисля, че най-важният, най-добрият капитал на Европа са хората, европейските граждани. И особено във времена на криза социалните инвестиции са от решаващо значение. Господин Канан говореше за многогодишната финансова рамка. Дали предвиждате някакви действия и извън многогодишната финансова рамка? Давам думата на тримата министри може би в противоположен ред. Сега господин Канан, вие ще бъдете пръв. И отново изникват общи теми във всички изказвани. Много благодаря на изказалите се. В Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е нещо, което много сме използвали в Ирландия. Хиляди хора са получили помощ от този фонд. Наистина хората, които имат нужда от този помощ, се намират в трагични обстоятелства. И този фонд помага на хората да се върнат на работа след закриване на предприятия. Този фонд е бил много успешен в Ирландия и много хора са успели или незабавно да се върнат на работа, или пък хората, благодарение на този фонд, са могли да повишат или да променят своята квалификация. Много хора също така, благодарение на фонда, са имали възможност да, да открият собствени предприятия благодарение на помощта на фонда. При, например, в нашата страна наскоро се закри един голям международен кол-център, обаче след като той беше закрит, виждаме, че се създават нови кол-центрове от бивши служители на този кол-център, като птица Феникс, която възкръсва от пепелта. Има хора, които казват, че този фонд няма да бъде важен в бъдеще, но аз мисля, че това е въпрос, който се отнася до преговорите за многогодишната финансова рамка. Лично ние сме убедени в полезността на този фонд за глобализация. И ако разгледаме ролята на този фонд в сравнение с ролята на Европейския социален фонд, ние видяхме, че Фондът за приспособяване към глобализация показа, че може да бъде по-ефикасен при подпомагане на мащабни съкръщения, закриване на работни места в сравнение с Европейския социален фонд. И също така закриване едно предприятие може много сериозно да засегне местната общност, ако това е голямо предприятие. И това изисква много сериозно финансиране, за да се избегне катастрофа в съответната местност. Глобализационният фонд, извинете, фондът за приспособяване на глобализация не подпомага преструктурирането на предприятия. Този фонд трябва да гарантира това, че средствата се предоставят при мащабни масови съкръщения или пълно закриване на достатъчно голем предприятия. И разбира се, основното е да се подпомогне хората отново да си намерят работа. Що се отнася до Европейския социален фонд, той също подпомага преквалифицирането и повишаването на квалификацията и това също е добра и благоприятна възможност в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожо Бъртън, вие винаги ще сте в средата, защото са трима министрите. Да, имаше много въпроси за гаранцията за младите хора. Имаше е, въпрос, свързан с финансирането на тази Европейска гаранция за младежта. Препоръката предвижда финансиране от Европейския социален фонд и държавите членки ще използват тези средства за създаване на схемите за гаранции за младежта. Комисар Андор посочи, че общ общия размер на Европейския социален фонд и другите фондове са намалени в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка. Поради това все още не знаем какъв ще бъде мащабът на финансирането, но е важно държат членки да определят своите приоритети в тази сфера. Също така имаше въпрос за нивата на безработица. В момента в Ирландия безработица е 14,6%, а сред младите хора е двойно по-висок този показател. Независимо от това, мисля, че както и в повече държави членки, добре квалифицираните, добре образованите млади хора страдат много по-малко от безработицата или ако са безработни, те са безработни за много по-кратки периоди, отколкото младите хора, с, с по-низко образование, с незавършено средно образование и едва ли в други държави членки ситуация е по-различна. В Ирландия поради економическия срив ние сме много загрижени за младите хора, младите мъже, които отпадат от училище преди да завършват средно образование. Затова, когато говорим за гаранция за младите хора, трябва да сме наясно с ситуацията. В Ирландия имаме много инициативи и значителни средства от Европейския социален фонд в Ирландия се насочват към таки млади хора. Киран също така говореше за работниците, които са съкръщавани, но които получават възможности за преквалификация. И в моето министерство сега предприема инициативи, например, насочени към хора, които са загубили работата си в сферата на строителството. Например, някои от тях са инженери и ние и им помагаме да се преквалифицират и да станат специалисти в сферата на информационна технология, тъй като има дефицит от хора, които имат специализация в сферата на информационните технологии. Така че трябва да се мисли за най-доброто за европейската економика. За стабилизаторите момент, той е много важен, защото сега в условията на рецесия трябва да може да разходвате средства, за да смекчите въздействието най-вече върху хората, които са най-уязвими, които са най-бедни. И отново, в контекста на зададения въпрос и в кон... на въпроса за жените, родителки и в Ирландия 61 1% от социални трансфери са насочени към намаляването на бедността. В много държави членки този показател е само 30%. Затова, когато говорим за въздействието на стабилизаторите в економиката, когато говорим за нарастване на търсенето в резултата от разходването на средства от населението, разбира се, повишеното търсене намалява и риска от бедност. Затова е важно да има социално подпомагане и от тази гледна точка. Що се отнася до въпроса за младите хора, които създават собствени фирми, мисля, че това трябва да бъде част от всяка една програма, посветена на младите хора. В Ирландия имаме такава програма за подпомагане на хора от всички възрасти, при започва на собствен бизнес, но разбира се, за младите хора това е добра възможност за реализация. Ние за това подпомагаме хора, не само млади, да започнат собствен бизнес. Благодаря. А, господин Брутен. Не зная всъщност кой би трябвало да отговори на въпроса, дали вие или Джон Бъртън, но въпросът за здравословни и безопасни условия на труд в рамките на стратегията за заетост. Доколкото зная, вие очаквате информация от комисията преди да започне изпълнението на тази стратегия. Но, разбира се, винаги има място за инициатива по линия на ирландското председателство. Винаги може председателството да поеме щафетата, а комисията да се включи допълнително. Беше повдигнат въпроса за директивата за борба с дискриминацията. Много важна тема, разбира се особено когато се оказва закрила на хора с увреждания. Ние бихме искали да напреднем и в това отношение. Трудностите възникват поради обстоятелството, че няма единен подход и има доста голяма правна несигурност. Така че оказа се, че проблемът не е лесен за разрешаване, но се надяваме да вървим напред. Госпожа Шаговецка повдигна въпроса за директивата за командированите лица. Знае, че тя работи по тази тема като докладчик. За нас Разбира се, приносът на Комисията по заето и на парламента са много важни. Важно е да се обменят виждания по тези теми и в парламента, и в съвета е важно това да се прави, но също така смятаме, че ще се постигне някакво общо споразумение по проблемите, които очакват своето решение. За това ще си сътрудничим с парламента в развитието, в хода на развитието на тези проблеми. Социалните инвестиции и инициативите, които ще движат социалните инвестиции. Запознати сте с тези въпроси. А по отношение на досието, свързано с социалните промени, инструментите за микрофинансиране, за мобилност, за финансиране на нови дейности в рамките на малки и средни предприятия, на инфраструктура, са все инициативи, които се надявам, че ще продължаваме да развиваме. Беше повдигнат въпроса за стратегията в сферата на безопасни и здравословни условия на труд Естествено, ясни са целите на стратегията и ние ще се опитаме да ги реализираме. Ние обаче смятаме, че е време да упражните малко натиск върху комисията, за да поеме тя инициативата. Костело и Регнер и това са последните въпроси. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам добре дошли и тримата министри в Европейския парламент. Радвам се, че това е част от е, дейността по ирландското председателство, социалното измерение да бъде силно застъпено. 16 милиона са заплашени от бедност, 14 милиона в Европа живеят в материални лишения. И именно тъй като това беше споменато от преждеговорившите, аз съм докладчик заедно с господин Андърш важно е да се помисли какви са предложенията за освояване на средства по новия фонд за социално включване. Това е важно и на европейско, и на национално ниво в Франция, в Германия, в Белгия. Има неправителствени организации, които работят по тези въпроси. Фондът е много важен инструмент за облегчаване на онези, които живеят в бедност. Въпреки, че няма по този начин да се справим с бедността, трябва ни по-обхватна политика за намаляване и премахване на бедността. Именно в този контекст приветствам ангажимента на, на ирландското председателство за гаранции и за усилия, които да бъдат положени в това отношение. И последно, заедно с гаранциите за младите хора, мисля, че е важно да се разработи една обща рамка за качеството на програмите за обучение, за стаж затова искам да попитам какво мислите вие по тази тема. Искам да повторя и казаното от госпожа Бъртън, а именно да се максимализира потенциалната възможност за използване на фондовете за облегчаване на най-бедните. Благодаря. Благодаря, не знам дали знаете, отвън има голяма демо, демонстрация. Хората се борят за налагане провеждането на директивата за командированите работници и за контрол върху нейното изпълнение. Какво място заема тази директива в програмата на Ирландското председателство? Втори въпрос. Социалната програма за промени и иновации ние предлагаме да има и четвърта ос за борбата с младежката, с бедността сред младите хора. Вие наблягате на борбата срещу безработицата сред младите по време на вашето председателство, но как се отнасяте към предлаганата от нас четвърта ос? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Моят въпрос е отправен към министър Джон Бъртън във връзка с ирландската програма. Знаем, че в съвета няма пълна подкрепа, защото в някои държави членки се счита, че тези се счита, че тези програми трябва да се реализират на европейско ниво, в други се счита, че това са национални проблеми. Как обаче стои въпросът с разпределението на хранителните продукти? В много държави членки това е задача на неправителствените организации, църквата често, пито, често пъти е партньор по тези дейности. Според мен обаче е важно да не се раздават само хранителни продукти, а да се даде възможност и за а, човешки контакт а, и може би в бъдеще неправителствените организации и а, църквата трябва да имат по-важна роля в това отношение. Благодаря. Мариан Аркет и след това благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря на тримата министри да им пожелая успех. Извинете, че не можах да дойда по-рано, но имам няколко въпроса към всички вас. Първо към министър Канан. Вие говорите за Европейския фонд за глобализация. Моят въпрос е свързан с това, че има блокиращо мълцинство. Как вие, като ирландско председателство, може да убедите другите, че те трябва да съгласят с това предложение? предложението на парламента е добра основа за това, което вие правите. Имате ли нови идеи? Това е въпросът ми към вас. Към министър Бъртън. Някои колеги вече говориха за продоволствената помощ за най-бедните. Вчера прочетох мнения на Камерата на лордовете, на Бундестага и други парламенти. Е, че е добре тази продоволствена помощ е добре да се предоставя в рамките на ОСП. Това е, извиня, извиня, това беше предишна им позиция, сега обаче те смятат, че не трябва Европейския съюз да се занимава с това, тъй като има прекалено много бюрокрация. Какво е вашето становище във връзка с тази продоволствена програма? Сега, за гаранция за младите хора. Това е въпрос свързан с Ирландия, но как бихте свързали това с националните схеми за практика в предприятията и стажове? И бихте ли казали нещо за успеха на тази конкретна схема? Бяхте помолен да предоставите е, цифри за безработицата, но нека не забравяме, че има много високо ниво на емиграция от Ирландия. 70 хиляди хора са напуснали Ирландия след започването на кризата. Също така бяха зададени въпроси, например, от колегата Регнер. Има различни предложения, по-малки данъци, по голям подпомагане. И съветът не винаги е много откровен и открит по тези въпроси. Бих искал да ви попитам какви са вашите предложения за постигане напредък благодаря ви, казва председателят. И дис... директивата срещу дискриминацията. Тук нещата буксуват от години. Какви са вашите идеи? Благодаря. Следващия оратор има думата. Проua presidentет, mulle võimaluse andsite. Благодаря за възможността да се изкажа. Приветствам министрите тук и ви пожелавам успех. Радвам се, че когато политиката на бюджетни ограничения се превръща в етиш, тук чуваме, че е важно и социалното измерение. Тъй като нямаме много време, искам да задам въпрос на госпожа Бъртън. Кои са дейностите на председателството за да се гарантира равенството между половете, що се отнася до работното място. Благодаря. Давам думата на министрите. Но преди това иска да помоля господин Канан да отговори на въпроса на госпожа Блинкевичите по програмата Разум, тъй като знам, че това е в вашата компетентност. Ако това не е така, моля кажете към кой министр да се обърнем с този въпрос, толкова важен за нашата парламентарна комисия. И към господин Брутън. Как възнамерявате да допринесете към последващите мерки в резултат от декемврийския Европейски съвет? защото социалното измерение е важно. По време на кипърското председателство беше поета важна инициатива, беше изпратено писмо от съвета по заетостта до Европейския съвет и съвета по економически и финансови въпроси за продоляване на тези проблеми по един динамичен начин. И надяваме се, че нещо подобно би могло да случи по време на Ирландското председателство. Така че имате думата. Започваме този път с господин Канан. Първо, разъм е нещо, с което би трябвало да се занимава съветът по образование. Мисля си, че тук не греша. Към госпожа Харкин и вашите въпроси. Ние сме много силни поддръжници на програмите в рамките на Фонда за глобализация – Както вече казах, бъдещето на фонда за глобализация зависи като цяло от резултата от преговорите за многогодишната финансова рамка. Ние полагаме максимални усилия да бъде запазен този фонд за глобализация като един от приоритетите. Вие знаете, че е много приоритети при тези преговори. В продължение на много години Ирландия е получавала сериозна помощ благодарение на този фонд и трябва да се предоставят сериозни доказателства и основателни доводи в ползата на този фонд. Така че онези, които искат да запазят фонда за глобализация, може би трябва да изразяват малко по-гласовито своето мнение. И е, разбира се, ще бъде взето решението в рамките на преговорите по, по многогодишната финансова рамка. Госпожа Бъртън, бих отговорила на някои от въпросите, зададени от госпожа Костела, госпожа Харкин и други депутати. Това са въпросите, свързани с подпомагане на най-уязвимите хора. Приветствам факта, че госпожа Костело е доклад, докладчик, извинете, в парламента по тази тема. Наистина това е един важен въпрос. Виждам, че хората, които се изказаха, имат много информация. Неправителствените организации извършват тази дейност – но, що се отнася до Европейския съюз, въпреки всичките проблеми с финансите, има задължение да се бори с бедността и да предоставя средства за съществуване на най-уязвимите, най-засегнати. И в стратегията 2020 се говори за намаляване на броя на хората в крайна бедност. И тук става дума за семейства, за хора, за малки деца. Планирания според новия регламент фонд ще позволи да се запълни бялото петно между реагирането страна на Европейския съюз и дейността по места. За това ирландското председателство се стреми да постигне съгласие в съвета и с парламента да може да започне изпълнението на този регламент от 1 януари 2014 година. И разбира се, нивото на финансиране на този нов фонд зависи от успеха на преговорите по многогодишната финансова рамка. Да, и в продължение на казаното от вас и казаното от хората в Британската камера на лордовете и Бундестага, да, това е програма, която е приемник на вече действащата програма за продоволствено подпомагане. Но отново ще кажа, става дума не само за, фин... за продоволствено подпомагане, защото става дума за семейства, в, кое... в което всички са безработни и децата дори не ходят на училище в резултат от това. За това ние искаме да обвържем тази програма с дейности по връщане на хора на работните места, предоставяне на заетост на хора, които отдавна не са били заети. И е много важно децата посещават училище и да им предоставяме безплатно за семействата закуска, което ще им осигури храна и това също И това, разбира ще се прави в тясно сътрудничество с неправителствените организации. Тук не става дума само за храна, но и за здравословното, рационално хранене на тези деца и на техните семейства. Има продоволствени банки, които се ръководят от различни неправителствени организации. Това е много интересна схема. Що се отнася до гаранцията за младите хора, и стажовете и равнопластевеността. Да, разбира се, в Ирландия ние имаме национална програма за стажове и практика на предприятията. Имаме една инициатива, която е основана върху дейността на един вебсайт, така че обществеността винаги може да следи какво се случва с тази програма. Над 50 Процент от хора, които са преминали през стажове и практика на предприятията, са намерили работа. Разбира се, това не е решение на всички проблеми, но висококачествените стажови практики са решение на проблема в Австрия. Също има положителен опит и в Ирландия. Това създава допълнителни възможности за младите хора да получат работа. Благодаря ви. Разбираме от вашите отговори, че що се отнася до храната за най-бедните, че проблемът с храната е в центъра на това, каква ще бъде ролята на тази програма. И вие казахте, че това също така означава, че и децата, посещаващи училище, могат да получат закуска или обяд. И последен по място, не е по значение, господин Брутен за 3 минути. Но дори и 4, ако смята, че е необходимо. Ще приема ограниченията на комисията, разбира се. Въпросът на госпожа Регнер е въпрос, свързан с деликатната тема командировани работници. Тук трябва да се постигне равновесие между правото на мобилност от една страна, правото човек да търси работа а, далеч от дома и защитата на работниците. Така че това трябва да бъде целта ни. Постигането на това равновесие. Мариан Харкин спомена въпроса за социалните промени и иновациите. Доколкото разбирам, идеята е четвъртата ост, която не се подкрепя от съвета, да бъде обект на триалога. Така ще бъде следващия месец и се надяваме да се стигне до някакво споразумение. Но се опитваме да постигнем споразумение между съвета и парламента, това, което ще бъде предизвикателството за председателството, защото има разделение по този въпрос и то трябва да бъде преодоляно. Въпросът за социалните измерения в нашите обсъждания. Мисля, че в новата пътна съдебна карта сме постигнали все пак нещо. Надяваме се, че през това 6 месец чие ще успеем да обхванем въпросите за социална защита и така нататък. Освен това, ще бъдат обменени виждания с Екофин и в нашите нашите, по време на нашето председателство на съвета се надявам, че подходът ще бъде по-цялостен. Господин Бърние, на този етап е изготвил становище, което мисля, че ще даде един подходящ примус към развитието на дебата. Благодаря ви за отговорите. От сърце желая успех на ирландското председателство а, нашият а, диалог с екипа, който представлява ирландското председателство, вече дава положителен знак за това. А, успяхме да се вместим в графика много добре, да стигнем до положителни заключения. А, така че от тук е, може да се каже, че започва неформалният е, съвет е, и, както вече казах, ще се срещнем с делегация от нашата, излъчена от нашата комисия в следващ, през следващата седмица в Дъблин. Сега позволете да поканя всички ви на чашка, за да вдигнем тост за новата година и да ви пожелаем всичко най-добро през предстоящата година. Ще продължим заседанието в 3 часа.